Колеги, бонжорно. Добър колеги. Моля, заемете местата си, за да започнем заседанието. Нашите гости вече са тук. Господин Скиопа, най-късно в 16 часа ще трябва да ни напусне, защото ще трябва да отлети с самолета за Япония и За това много моля всички да бъдат кратки. Аз ще направя накратко едно съобщение, само за няколко минути, за да можем да пристъпим към дискусия и да има достатъчно време за нея. Знаете, че Помолих е, нашия специален представител в Афганистан да дойде за изслушването и предложението е, беше е, представено във Вашингтон на ръководителя на делегацията на Европейския съюз. Аз бих искал той да дойде тук, за да може парламента да види тези лица и да провери какви са техните намерения, въпреки че в крайна сметка номинацията ще зависи от върховния представител по външна политика. Освен това, ние имаме желание да участваме поне с консултантска функция. Господин Озакъс на 23 март в 17 часа ще бъде при нас. Заседанието на 22 след обед е отказано, за да можем всички да имаме възможност да съдействаме за заседанието на Комисията по развитие, където бившият е, британски министр-председател Тони Блеер е поканен и там ще представи доклад. И за това ние приехме поканата и е, оставихме дневния ред свободен, за да можем да присъстваме в Комисията по развитие. На 23 март в 15 часа се предвижда е, обмен на мнения с заместник е, председателят е, и върховен представител по външна политика госпожа Аштън и е, там е, ще се обсъжда как е, ще изглежда новата Европейска служба за е, външна дейност. Елмар Брок е нашия докладчик тук и след това ще е, разгледаме и е, заключенията на съвета. Сега преминаваме към приемане на протоколите от заседанието от 26 и 27 януари, 28 януари и 4 февруари. Ако имате някакви възражения, трябва да ги внесете до края на това заседание. Ако не, мога да приема, че е, протоколите са одобрени. И сега можем да пристъпим към обмен на мнения с е, господин Падо Скиопа и с е, Етиен Даминьон относно този толкова интересен доклад с заглавие Харта за ново партньорство между Европа и Америка. Господин Изато също е, желая да го поздравя с е, добре дошъл. Той е един от авторите на тази харта. Господин Падла Скяпа е председател на тази организация на високо равнище. Към нея е, принадлежи и господин Бузек, колегата Верховстат и също е, други известни личности, които е, са се утвърдили в международната политика и които всъщност е, носят много висока отговорност в правителствата на страните на Европейския съюз. Ние разглеждаме тема, която е особено актуална и от особено голямо значение. На фона на Лисабонския договор Европейският е, съюз получава нов профил и се извършва смяна на парадигмата във външната политика. Сега започва истинската европейска външна политика – смяната на президента в САЩ е, наложи нов сценарий, който е много интересен за нас и ние бихме могли да съживим отношенията между двата континента. Аз мисля, че този сценарий е напълно подходящ сега да създадем нови условия за диалога между нас и Съединените щати. По тази тема ние ще изслушаме докладите на нашите двама гости, които са наистина експерти на високо ниво. Не искам а, да продължавам повече с стъпителните си думи, за да оставим достатъчно време за диалога с а, нашите гости. Господин Падуа Скиопа, имате думата. Благодаря, господин председател. За мен е голямо удоволствие да бъда гост на Европейския парламент и в частност на тази комисия. именно при нейното председателство в лицето на господин Албертини проличава много добре отношението на приятелство, което ние поддържаме от години. За да могат повече хора да не ползват слушалки, ще говоря на английски язик. Първо ще кажа няколко думи за този доклад, който мисля, че е раздаден на всички ви днес. Както знаете, че това е един научен сектор, е, център, създаден през 66 година от господин Делор. Тогава той се връща във Франция, след като 10 години е бил председател на комисията. От 2005 година на Сетне, аз съм председател на наша Европа. Там имаме една комисия, която е съставена от изключително известни и важни политици от европейски страни. Когато започваше президентския мандат на Обама и се говореше за едно подновяване, обновяване и при нас, поради създаването на новата комисия и ратификацията на Лисабонския договор, в наша Европа решихме, че е дошъл моментът да преосмислим отношенията, отношенията между Европейски съюз и САЩ. Създадахме една група, господин Проди и господин Хофштадт бяха председатели, са председатели, извинете. Господин Бузек беше там, той Тък му се беше присъединил към борда на нашата Европа, Жак Делор, Йошка Фишер, господин Липонен, Незото. Всичките вече част от семейството на нашата Европа, като идеята беше да се направи един доклад за преразглеждане на отношенията между САЩ и Европейски съюз в бъдеще. Групата ясно разбираше, че след много години, много години на поляризация на отношенията последва едно десетилетие, къде когато от другата страна на Атлантика решиха, че след изчезването на е, един от двата полюса, т.е. Русия, извинете, СССР, а, те биха могли да създадат а, един еднополярен свят, т.е. да имат хегемония в световната политика. А, групата прецени, е, че настъпва една трета фаза, при която би трябвало да признаем, че светът е многополюсен и такъв трябва да бъде и подходът, т.е. подход на партньорство за Европа и за САЩ. Този период е период на предизвикателствата на глобализацията, която поставя различни въпроси и пред нас и пред САЩ, като от друга страна дава и много отговорности. И нито един от тези могъщи страни, САЩ и Европейски съюз, не биха могли да разрешат сами по себе си. Освен това, има една спешна нужда да се справим с глобализацията – така защото международните отношения да не тръгнат по пътя на един деликатен баланс на силите, който винаги води до провал. След един анализ на всичко това в различни сфери, както и анализ на факта, че нито ние, нито САЩ бихме могли да преодолеем тези предизвикателства сами по себе си. Решихме да предложим един съвместен подход, който почива на приемането на две основни тези. Многостранност в отношенията, споделяне на суверенитет, защото тези двете могат да ни помогнат да се изправим а, пред предизвикателствата на глобализацията. Ще спра до тук. Господин Давиньон ще продължи по-нататък с доклада. Пак ще кажа обаче, че една дискусия по този доклад е ясен знак за вниманието, което обръщате на тази тема и за нас това е чест. Имате думата, господин Давиньон. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, че ни предоставяте възможност да разговаряме с председателстваната от вас комисия за документа, който сме разработили. след малко повече от година, ние отново си зададохме въпрос за цялата тази проблемна област на отношенията между Съединените щати и Европа, която поражда множество мнения, коментари, документи. И си дадохме сметка, че трябва да започнем нещата от нула, сякаш преди това не е имало 60 години отношения между Европа и Съединените щати. Защо? Защото вече не сме в един свят, който току-що е оцелял от Втората световна война, а сме в нов свят, който съветската свръхсила е изчезнала, свят, в който глобализацията се е превърнала в ежедневи, Поради което сметнахме, че да се зададе въпроса когато предстоеше Лисабонския договор да предостави допълнителен инструментариум на Европейския съюз от една страна, а от друга страна, когато в Съединените щати поемаше своите правомощия е, президента Обама, при това по, е, с мандат различен от този на своя предшественик, е уместно да попитаме наистина е, как, какъв бил интересът ни, каква била ползата от е, едно взаимодействие, от едно сътрудничество. Тоест, основният фактор тук бе променилият се свят. Света на глобализацията, света на взаимната зависимост, волята проявявана от множество нови е, международни субекти. От всичко това проистича въпросът за световния ред, през 21 век. И съвсем скоро, анализирайки промените, и тези промени, що се отнася до двете страни, които са предмет на нашия анализ, от една страна Съединените щати, най-голямата сила в света и най-голямата сила в историята, и от друга страна Европа, та стигнахме до извода, че Съединените щати, независимо от огромната си мощ, не са в състояние да се справят сами с проблемите. Ирак, Афганистан, Близкия изток. Установяваме, че не е реално. И фактите, неуспехите на тази политика доказват, не е реално Съединените щати да провеждат самостоятелна политика на международен хегемон. От друга страна, постиженията на Европейския съюз са значителни, но в същото време все още не са на лице ефикасни инструменти на външната политика на Европейския съюз, независимо от средствата, с които Европейският съюз разполага. Тоест, трябваше да си дадем сметка, че битуват редица иллюзии, що се отнася до мащабите на европейското присъствие на световната арена. В резултат от тези две констатации, а именно, че американците не могат да успеят сами, а от друга страна, ако Европа не внимава, тя ще бъде изтикана на заден план в новия свят трябваше да се запитаме по какъв начин бихме могли да се справим с новите предизвикателства. В тази връзка три констатации. Първата, че опасностите, рискът са значими за всички, че никой не може да се самоизолира от световните опасности че економическата обстановка е такава, каквато всички добре познават. Не, не е нужно да навлизаме в подробности, т.е. че са необходими правила, необходимо е строго управление и че при всичко това е на лице опасността отговорите на тези сериозни предизвикателства да се свеждат до едно връщане към политиката на равновесието на силите. А в Европа историята ни учи, че стабилността не се постига с сила, с уравновесяването на силите. Тоест, оказва се, че наред с проблемите, които са факт, които са реалност, е на лице и методологически проблем. Проблем на подхода. Оттам стигаме до отговора. Че отговорът трябва да бъде многостранен, че в рамките на този многостранен отговор Европа и Съединените щати, които взети заедно притежават огромна економическа и технологична мощ, не биха могли в такъв случай двете страни да се откажат от влияние върху новото устройство. Ако желаем многостранно решение, многостранна структура, то на какви въпроси би трябвало да отговори тази многостранна структура и при какви условия би могла да се реализира тя по един максимално оптимален начин. Съвсем накратко, ясни са фундаменталните проблеми, проблемите за демокрацията и развитието, свързани с тях са проблемите за ценностите, върху които се гради Европейския съюз, международната криза в областта на сигурността в резултат от Израело-палестинския конфликт или множеството проблеми в Азия. Да не говорим за политиката, която следва да бъде формулирана в отношенията с Русия големите предизвикателства по-нататък на бъдещето, в това число изменението на климата – и между другото, именно този последният проблем е потвърждение за това, че традиционният подход на нормативната нагласа, традиционен подход на Европа, се отхвърля от останалите, от множество страни, които смятат, че просто не са длъжни да се вслушват в е, директивите, в диктата, ако щете, в полученията, които им дава Западът. И, както казах, очевидно е, че американците сами не могат да се справят. Европейците още по-малко биха могли да се справят сами. И поради това, ако европейците и американците биха могли да се обърнат с лице към тези големи въпроси на нашето съвремие и да допринесат за консенсус на изпълнителните власти по този гигантски дневен ред, като се започне от економическото управление до сигурността, до, до климата, то трябва да се запитаме дали при сегашните обстоятелства привилегированите отношения между Европа и Съединените щати са все още възможни. Установяваме, че тези отношения не биха били възможни, ако не присъстват едновременно три условия. И тук не става въпрос за простата приемственост на отношенията между Европа и Америка, сякаш нищо не се е променило. Ние стигаме до извода, че отношенията следва да се запазят, приемствеността е необходима, но в един съвсем друг контекст. И кои са е, тези три условия? На първо място, ако Европа е, зависи от военна гледна точка от Съединените щати, от това не следва автоматично политическа зависимост на Европа. Ние държим на своята сигурност и да, разбира се, зависимо от Съединените щати за осигуряването на тази сигурност, но това не води непременно до политическа подчиненост, от което следва, че Съединените щати следва да поемат своята отговорност към Европа, а Европа следва да прояви амбицията да поеме съответно своята част от отговорността. Това е първото условие. Второто условие е да приемем, че в контекста на изработването на новата политика следва е, да се справим с последиците от втория аспект на, на новата реалност, а именно, че не сме в състояние сами да провеждаме формулираната от нас политика, а именно, ако желаем политиката да бъде ефикасна, трябва да приемем принципа на споделяне на суверенитет. Примерно по въпроса защо е, президента Обама не, не отиде в Мадрид, може да се каже, че ако господин Обама стигне, отиде в Мадрид, няма да чуе кой знае какво е интересно от устата на европейците. Може това да не е единственото тълкуване, но във всеки случай трябва да се направи така, че подобна ситуация да не възниква. И на трето място, американците трябва да приемат, че пътя, основан на многостранното начало, не е последица от тяхното примирение или снисхождение, а резултат от осъзнаването на новата политическа реалност. Ето, това е общо взето съдържанието на нашия доклад. Това е опит за изработването на методология към нови, привилегировани, но не безусловни отношения с Съединените щати. Благодаря. Благодарим на докладчика и започваме дебата. Първо давам думата на колегата Сара Лътфорд. Тя е заместник-председател на делегацията с САЩ и представлява също господин Брок, който в момента, за съжаление, не може да бъде тук. Благодаря, господин председателю. Наистина замествам господин Брок, който е председател на делегацията за отношение с САЩ. Той се извинява за своето отсъствие. Има среща с съвета. Съвсем накратичко искам да кажа, че приветстваме този интересен доклад. Не успях да го изчита подробно но го разгледах най-общо и съм съгласна с най-общите му насоки. Съгласна съм, че Европейският съюз иска да бъде партньор, а не да бъде зависим от САЩ. И наистина, ако Европа е разделена, никой няма да я слуша. Само ако сме обединени и единни, бихме могли да бъдем една световна сила. Искам да ви попитам нещо за последната част, преди заключението. Има едно интересно заключение тук в края. Ще ви го изчета. И то казва, че евроамериканското партньорство ще си остане неефикасно, ако бива разглеждано като едно извинение за нова форма на доминация на Запада, в смисъл САЩ. Дали това не звучи параноично? Като че ли казваме, че тук има известни колебания по отношение на това, че Европа е обединена и силна и е равна на своите партньори, защото един вид това би подсилило хегемонията на САЩ. Все едно някои от европейците малко се колебаят и се чудят дали са всъщност един съюзник, на който може да се разчита. Ако сме безнадежден случай, то тогава американците няма да разчитат на нас като едно стъпало към световната доминация. Аз така го прочетах, като че ли някои хора си мислят такива неща. А то е странно. Та, мислите ли, че има такъв тип мислене за това изречение, че колкото сме по-обединени, толкова по-голям е рискът американците да ни приемат за даденост и един вид да ни стъпат на главите и да доминират света? <clears throat> E Благодаря, госпожо Латфорд. Сега започва същинския дебат. Имаме 8 заявки за изказване, за да можем да спазим времето, ви моля най-учтиво да формулирате въпросите си за минута и половина. Първо, колегата Мидълман, който беше докладчик в АФЕТ по тази тема. Благодаря, господин председател. Аз тази сутрин, когато придружавах председателя Бузек ми беше представен този доклад преди една година, когато представях моя доклад, там беше посочено, че стратегически най-важните отношения в света са между Европейския съюз и САЩ. Това е тема, която вие също засегнахте. Мисля, че през последните две години Три фактори са особено важни, по отношение на укрепването на тези отношения. Новото правителство на САЩ, господин Обама, с неговия открит е, прагматичен подход, открит към мултилатерализъм. Също така, вторият важен момент е влизането в сила на Лисабонския договор, с който се укрепват редица институции. И трето, разбиране от двете страни, че вече имаме нови дадености, нова ситуация. И вие самият също споменахте това. И има доста предизвикателства, не само във военната социалната област има и в други сфери предизвикателства, където ясно проличава, че ние сме глобални партньори и трябва да си сътрудничим в световен мащаб. Такива неща, разбира се, зависят не само от политическата воля и готовност на страните, необходими са и други неща – 27-те държави членки, т.е. не само САЩ, но и ние, 27 държави членки, трябва да говорим с един глас и по този начин нашите отношения с САЩ ще станат много по-ефективни. Господин председател, аз разбрах вашия знак. Става дума за укрепване на тези отношения и за тази цел могат да се използват инструментите на Лисабонския договор. Тази сутрин върховният представител беше споменат естествено новият президент на Европейския съюз. Това са нови неща, които ни предлага като инструментариум Лисабонския договор, които можем да използваме. Обаче има и отрицателни забележки по отношение на Европейския съюз. Говори се за криза, за причинна връзка и това е посочено на 11-та страница. Аз искам да чуя вашето мнение точно по това. Благодаря. Колегата Гомес за минута и половина. Благодаря, за становищата. Те наистина провокират към размисъл. Не мога да се съглася, че държавите членки сами по себе си не могат да го направят. Следователно, не е достатъчно да работим на правителствено или междуправителствено ниво. Дали ще спасяваме Гърция? или някой друг по време на тази финансова криза, или да решаваме други важни въпроси, защото заедно с САЩ бихме могли да променим нещата, например в борбата си срещу организираната престъпност или а, офшорните данъчни убежища. Напълно съм съгласна, че САЩ трябва да приеме един многостранен свят, но пък Европейският съюз също трябва да го приеме. Трябва да приеме и многостранните инструменти. Тоест, вместо да искаме да има Г2, трябва да се опитваме да засилим правомощията на ООН. А те нищо не направиха, за да направят една реформа на съвета за сигурност, който е абсолютно нужен, за да има ефикасна многостранна политика. И накрая, по отношение първото ви заключение, политическата независимост не изисква задължително военна такава. От това, което виждам аз днес, все повече си мисля, че ние не трябва постоянно да се дърпаме от това да си изградим а, военни части. Не, разбира се, с някакви зловредни цели, а напротив, с цел опазване на мира и многостранните отношения. E- благодаря, госпожо Гомес. Госпожа Менес за минута и половина. Господин председател, уважаеми колеги, искам да благодаря на представителите на нашата Европа, по отношение на тази важна тема. Ревизирането на политиката на отношенията между САЩ и Европейския съюз. Ние с момента сме в един момент, в който все още се намираме в преход между отделните мандати на институциите. От една страна ще имаме и външна служба или служба за външни отношения. Тя още не е създадена, така преговори, но пък света не е спрял, за да ни изчака. И няма и как да стане. Няма да ни чака да си решим проблемите и тогава да ни даде път, за да излезем на световната сцена. Така или иначе, трябва да се възползваме от настоящото положение. Във вашия доклад вие го заявявате и аз съм съгласна с вас, а, че трябва да гледаме критично на себе си. Европейският съюз има нужда от една добра външна политика от стария, от старата школа. Тоест, правят се решения, извинете, изработват се решения, а не се приказват празни приказки. Тоест, чудесно се справяме по отношение на риториката, но някакси решенията не идват. Накрая, господин председателю. И сега, като прекъснахте цяло изречение, трябваше да направя и да загубя малко от времето си. Та, когато се подготвяме за многостранни а, е, преговори, не е важно само да пристигнем на конференцията, да речем тази в Копенхаген, с едно решение и да си мислим, че всички ще ни следват, а, е, защото е много трудно да постигаме реше... а, е, единодушие помежду си. Какво стана там? Виждаме, там имаше нещо като репетиция за големите трудности, пред които ще се изправим на следващите преговори. Следващия оратор казва председателя за минути и половина. Първо имам един организационен въпрос. За мен, аз, на мен не ми е представен доклада писменно. Този доклад, да, той е тук отвън може да се намери. Благодаря. Говори се винаги между, за това е, противоречие между политическа независимост и военна независимост. Искам само да посоча, че ние е, разглеждаме политическата независимост е, в зависимост с новата стратегия на НАТО и аз е, във връзка с принципа на консенсус в е, НАТО искам да посоча дали изобщо е възможна политическа независимост е, след като по правило се налага военна зависимост. И още един въпрос – Джозеф Байден, вице-президентът на САЩ, посочи ясно, че Вашингтон проявява готовност за повече действия в международно отношение, обаче той предлага на съюзниците да обмислят своите подходи, включително и приложението на сила. Това беше казано. Дали това не е насочено към някаква сделка, която САЩ иска да е, сключи. Европейския съюз трябва ли да се включи малко повече с военна сила? Е, във връзка с, в поддържането на реда в света. И следващият въпрос – САЩ непрекъснато посочват, че държавите от Европейския съюз инвестират малко във въоръжаване и много държави членки от Европейския съюз са съгласни с това. Посочват се минимумите в съотношение с брутния социален продукт и вие как виждате тези величини предвид нарастващите социални проблеми и бедност в Европа? Последният въпрос Господин Бютикофер за минута и половина. Благодаря, господин председател. Американците е, избраха а, своя първи а, миролюбиво настран а, президент, който разглежда а, атлантическите отношения твърде прагматично, без а, носталгия. Аз а, не мисля, че а, тук а, може да се промени нещо по отношение на опасността от маргинализиране. Аз мисля, че в трансатлантическите отношения има диалектика. Те ще имат а, тогава по-голямо значение, когато и двете страни е, придобият практическия опит, че в своята ангажираност отвън Атлантика – в момента а, могат да бъдат полезни и а, съмненията, които имат американците в момента спрямо Европа, са такива. А, те звучат последния начин. Каквото и да правите, каквото и декларирате, вие на практика не допринасяте с нищо. Твърде малък е вашия принос. И а, показаното, а, аз може би не съм разбрал правилно, обаче раз, трябва ли да полагаме усилия отново да налагаме дневния ред на света. Едностранният подход отдавна вече е преодолен. И второ, когато казвате Западът не трябва да поема водеща роля, аз искам да попитам първо, трябва ли да има водеща роля и ако да, кой ще поеме? Благодаря на господин Бетикафер. Сега давам думата на господин Падуа Скиопа. Ще повдигна някои от въпросите, а колегата Давиньон ще покрие останалите. Спомена се анализът в доклада относно неадекватността на действията, предприемани от отделните държави на базата на тяхната мощ. Глобализацията създава един парадокс. Това е парадоксът на свиването на мощта на отделните държави, които някакси не успяват да се справят с основните предизвикателства и едно разделение по отношение на суверенитета. Това според мен е приложимо за всички държави по света, независимо колко са големи, включая и опитът на най-богатите, и най-могъща страна в света САЩ, което наблюдаваме последните 10 на 12 години. Това е един от основните елементи на обосновката на нашия доклад. Последният оратор, както и госпожа Гомеш, говориха за Европейския съюз и за недостатъчно добре обмислените действия, свързани с реформата на съвета на сигурност на ОНЕ и че не решаваме по-ясно проблема, свързан с нашата военна мощ. И двата коментара са верни, те са свързани с анализа, съдържащ се в нашия доклад, за да може да има такъв един нов подход. Европа би трябвало да поправи някои от грешките си, допуснати при изпълнение на някои от нашите политики. Подобно на САЩ, макар че точно обратното, а Америка като че ли вече не мечтае за това да бъде всемогъща и самодостатъчна си. Това са част от недостатъците, политиката последните десетилетия. Така че съм напълно съгласен с бележките. Това е всичко. Благодаря. Благодаря, професор. Благодарим, професор. И накрая ще дам последната реплика, след като приключат всички изказвания, които искаха да задават въпроси. Господин Давиньон ще обобщи въпросите. И за това минута и половина. Господин Кина. Благодаря. Искам да ви благодаря и да изразя своето възхищение от това, че сте занимавате по един изключително прагматичен начин а, с това сериозно предизвикателство. Вашият доклад е кратък и това е много практично. Но тук показвате и как нашите слабости могат да се превърнат в е, известни предизвикателства или поне относителни такива. Става дума за едни общи политики, които може би все още не са реалност. Може би идеята на Шуман за наднационалното измерение при обединяването на Европа би трябвало сега да бъде пренесено към глобализацията и световните проблеми. Що се отнася до отношенията между САЩ и Европа? Някои казаха, че това е нещо като двойка женена от десетина и повече години, които постоянно се дърпат и карат, но няма да се разведат. Съглас... Съгласни ли сте с предложението на финландския външен министр да обявим нова солидарност между САЩ и Европа и да приложим един нов евротрансатлантически пазар, както предложи и парламента. Благодаря. Давам думата на господин Талер. Благодаря, господин председателю. Благодаря и на двамата гости за доклада. Наистина навременен доклад. САЩ е голяма страна, но като вземем предвид БВП, ние сме 30% по-големи, ако мога така да се изразя. Искам да чуя становището ви последния въпрос. Близкият изток най-големият проблем ли е, при който и САЩ и Европа биха могли да направят много повече, отколкото са направили до момента. Смятам, че това е един от основните източници за нестабилност, както и антиамерикански и антиевропейски настроения. Къде според вас се крие най-добрата възможност да се постигне мир в Близкия изток. Дали да не се използва НАТО, особено когато преговаряме с американците, може би трябва да засегнем и това. Благодаря, господин Талер, казва председателят. И сега господин Ван Дален. Uh, господин председателю, ако погледнем външната политика в Европейския съюз. Имаме две държави членки, които са постоянни членки на Съвет за силност на ООН. А те имат позиция, тя е фиксирана и те няма да се откажат от нея, така че трябва да приемем нещата такива каквито са и да видим как французите, англичаните и отделно Европейски съюз могат да се сработят. Как според вас ще стане това сътрудничество факти, как ще върви то? Освен това, вие говорихте за военно участие. Личното ми становище е, че без твърда сила, без да сме готови ние като Европейски съюз да изпратим войски, военни части в Афганистан, никога няма да имаме равноправни отношения с а, САЩ. Трябва човек да изпраща военни. Те не очакват само да участваме в преговорите. Какво мислите за този вид равенство? Благодаря. Благодаря, казва председателят. Давам думата на господин Давиньон който има време да отговори на всички въпроси, зависимост от времето, което разполага. Трябва да приключим, както имате предвид, е, към 4.15. Благодаря ви, господин председател. Максимално бързо. Първо, въпросът, който ми бе зададен за трамплина. За какво става въпрос тук? Става въпрос за евентуалното карикатуряване на съвместните ни действия с американци. Успехът не се основава единствено на нашите усилия. Тоест, винаги усилията ни могат да бъдат изтълкувани карикатурно като опит да бъдем параван, зад който да се крият хегемонистичните амбиции на Съединените щати. Това е опасение. Това не е обективна реалност, но е опасение. И по-нататък, във връзка с останалите зададени въпроси, нека кажем, че многостранният свят предполага принос, участие на останалите страни и предполага да се вслушваме в приноса, в това, което казват третите. Днес не може да се говори за диктат. Не би могло да има толкова силен и убедителен диктат, че да принуди останалите страни да съдействат. И ако се върнем за малко на Копенхаген, мога да кажа, че Копенхаген, конференцията в Копенхаген, не би могла да се стои без приноса и ангажираността на Европейския съюз. Ние отидохме на тази конференция със становището, че резултатът от Копенхагенската конференция ще бъде сравним с опита от Пора, А именно едно колективно споразумение, взаимно поети ангажименти и механизъм на оценка на изпълнението на поетите ангажименти. А в Копенхаген стана ясно, че мнозинството от останалите страни просто не приема този подход и настоява за друг подход, основан на преговорите, в които те да отстояват своите интереси, е, без е, да се приема за дадено, че многостранният форум е най-ефикасният механизъм. Така че ние може да се опитаме да убедим останалите да участват в този многостранен подход, но само ако на другите бъде дадена възможност да допринесат, вместо да се държим както сме се държали в продължение на години. и можем да говорим за една червена нишка, то тя се изразява в посланието, че днес никой не може да диктува на останалата част от света какво да прави. От друга страна обаче, пък ако нямаме правила, не бихме могли да се справим с основните проблеми на съвремието, поради което трябва да намерим някаква платформа, някаква методология за водене на разговорите. И в тази връзка стремежа на европейците да не се окажат маргинализирани и стремежът на американците да играят водеща роля, би трябвало да се съчетаят някакси и по повод на многостранните отношения, да приемем, че принос, да, можем да имаме, но не е задължително този принос да добие формата на окончателно решение, засягащи планетата като цяло. Тоест, ние не се отклоняваме от поемането на ангажименти. Сега за Близкия изток. Дали повече страни би следвало да участват с по-голям ангажимент в Близкия изток? Е, категорично да. Днес разделението на труда е такова. Европейският съюз дава масиран финансов принос, подпомагайки палестинската автономия и в това няма нищо лошо, а от друга страна американците се опитват да убедят Израел, че е необходимо споразумение. Но това са две отделни упражнения, така да се каже. И никой не се възползва от мултипликационния ефект, който би могъл да допренесе другият. И аз съм съгласен с казаното, че последиците от продължаващия импас в Близкия изток се свързват с сериозната непопулярност в очите на останалата част от света по отношение на всичко, което предлага Запада. Дали е честно или не е честно, без значение. Субективната представа в нашия свят е нещо по-важно от истината. Така че по принцип следва да се облегнем на влиянието, което биха могли да имат и други заинтересовани от мира в Близкия изток. Госпожа Нейц а, каза, това е ясно подчертано в доклада, че независимо от високото качество на фразеологията ни, то не е достатъчно с думи не можеш да убедиш, поне не само с думи. Необходими са дела, необходими са резултати. И сега вече разполагаме с инструментите, предоставени ни от Лисабонския договор. И оправдание нямаме. Вече не можем да казваме, че да, на нас не се иска, но нямаме начин да свършим работата. Сега изпитанието, пред което сме представени, е да реализираме намеренията си на практика, тъй като инструменти за това, да, вече има. И сега вече определено, още повече трябва да определим за себе си какво искаме и какво не искаме. А от това неизбежно следва изводът, че резултатността, ефикасността е равнозначна на споделените усилия на споделената отговорност. Не може позицията на Европейския съюз да бъде прост сбор от позициите на 27 държави членки. Така че ще трябва вече да започнем да приемаме, че на предната линия на външнополитическата ни, дипломатическата ни дейност ще трябва да делегираме, щете да споделим част от суверенитет си, доколкото индивидуалните инициативи вече не вършат работа. И тук не става дума толкова за опасенията ни от едностранните действия, като такива. Ние се опасяваме от липсата на ефективност, от липсата на резултатност на едностранния подход. Аз а, а, не се опасявам от формата а, G2. А, помежду ни няма такива различия, че да не можем да изградим дълготрайно партньорство, било то с Съединените щати, било то с Китай. Опасявам се от друго, че европейците за сега не са готови да заявят категорично какво искат и какво не искат. Какъв ангажимент могат и какъв не могат да поемат. И накрая по отношение на разходите за, за отбрана, за сигурност, ще се опитам да обобщя казаното в доклада колкото се може по-кратко. Не защото Европейският съюз зависи за сигурността си от Съединените щати, сме длъжни задължително и автоматично да приемем политическа зависимост от Съединените щати. И вече оттам нататък можем да направим и следната, и следващата стъпка. Да се запитаме, длъжни ли сме да приемем военна зависимост от Съединените щати? И отговорът може да бъде не. Но в такива начинания като нашето, започваме от констатации за състоянието на нещата и а, а, след това а, се движим напред към онова, което бихме искали да постигнем. Значи, ако сме зависими във военната област, от това не следва автоматично, че трябва да бъдем политически зависими, а и в, по отношение, в отношение на, на сигурността не следва и не е задължително е, да бъдем зависими. Да, преди а, е, пет години никой не можеше да си представи, а, е, че ще бъдем където сме днес. На времето никой не можеше да си представи, че германски въоръжени сили ще бъдат изнесени извън европейския континент. Тоест, напредък има, недостатъчен, но, но достатъчен за това в доклада ни да е, не присъстват иллюзиите. Нашият доклад е посветен на постижимото. Като разбира се, той е концептуален. Той не предписва действията във всеки отделен случай. Но сочи че ако желаем да играем значима роля в променилия се свят, то партньорството ни с Съединените щати е необходимо, но пък не партньорство като самоцел и не е просто всяко партньорство, а партньорство ориентирано специфично към ролята в световния ред, която вижда за себе си Европейския съюз. С това ви благодаря за възможността да разговаряме за нашия труд. Благодаря, това беше наистина интересна среща и мисля, че от днешните въпроси пролича, че има три съществени моменти, които трябва да привлекат нашето внимание. Европа трябва да се освободи от зависимостта от НАТО. Тя трябва да се стреми към истинско партньорство с САЩ, също така интеграционните цели на Европейския съюз трябва да представляват синтез а, между европейски и национални а, цели. Край трябва да се сложи на епохата на разделение между изтока и запада и да се поддържа многостранния подход в отношенията. Благодаря. Сега продължаваме заедно нашата работа и пристъпваме директно към гласуване. Това е предложение за решение на парламента и съвета за макрофинансовата помощ за Украина. Искам да ви помоля да поставите в уредите електронните карти за гласуване. Ако не сте направили това до сега, направете го, защото започваме електронното гласуване. Ако някой е забравил картата си, има няколко секунди време за да си набави карта, обаче знам, че това ще бъде трудно. Сега започваме с изменение едно, съображение едно на докладчика. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 9. Кой е за? Против. Отхвърля се. След това гласуваме по изменение 2. Кой е за? Против. Приема се. Нека да проверим. Добре. Електронно гласуване по изменение 2. Начало на гласуването. Изменение 2. Начало на гласуването. Нека да изчакаме няколко секунди. <clears throat> Виждам сега, че е, с кредитни карти не можете да гласувате. Гласувайте с карти си за гласуване от Европейския парламент, а не с виза или мастеркард. Значи, 10 отпада, е, изменение 3, кой е за, против, въздържали се, приема се 4. Изменение 4, кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 5, кой е за?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 въздържали се, приема се. След това електронно гласуване, окончателно гласуване, начало на гласуването, 61 <clears throat> гласа, край на гласуването, от тях 57 за, 4 има въздържали се, няма гласове против, така че можем да поздравим докладчика, с което приключваме и гласуването. Колеги, torniamo ai nostri lavori. Колеги, продължаваме нашата работа. Съгласно дневния ред, сега имаме втора дискусия. Колега Салафранка, ке ведо... Относно проекто доклада на колегата Салафранка – по тема Стратегия на Европейския съюз относно отношенията с Латинска Америка. Първият обмен на мнения се състоя преди 4 февруари 2010. Утре ще се гласува без забавене. Искам сега да кажа следното. Господин Салафранка веднага ще получи думата, защото след това има оговорка. Благодаря, господин председател. Първо, искам да посоча, Благодаря, господин председател. Първо искам да посоча, че Прегледах много внимателно над стоте предложения за изменения към моя доклад. Естествено, аз ще се опитам да е, координирам предложенията за изменения с е, философията на този доклад, с цялостното му послание. Това е доклад, който не започва от нулата. Аз е, казах това още първия път. Той се базира на други резолюции, които парламентът е приемал пред миналото по същата тема и преди провеждането на различни срещи на върха. Така че аз мога в момента да кажа, че всички представени от фракцията на социалисти и демократите изменения, мога да ги приема. Господин Вал, докладчика в сянка, се опита в някои случаи да измени своята формулировка, за да може по този начин да представи по-добре и да запази основната философия на доклада. Повечето изменения са внесени от Алди, от които мога да приема по-голямата част, а за останалите мога да посоча, че ще запазя онези, които ми се струват основателни и ще се спра сега на някои логични въпроси, които всъщност е, биха подкрепили цялостното послание на доклада. Други изменения Искам да а, разгледам едно по едно. Те бяха представени от части въз основа на пространствените ограничения, на които ние сме а, изложени в нашата работа. По това се отнасят измененията. Други изменения са по темата права на човека или пък регионални стратегии, равни шансове, социална справедливост и така нататък. Това всъщност са и мои собствени изменения, както и изменения на колегите. Аз искам сега да концентрирам изложението си върху три основни точки. Първо, става дума за проверка на аспектите, свързани с споразумението което Европ... Е, спогодбите, които Европейския съюз има с Колумбия и Перу. Техническите разговори по тази тема са вече приключили. Мога да посоча, че съм съгласен с е, господин е, докладчика в Сянка също и с госпожа Вебер, също и с представителя на зелените. Те ми, зелените ми казаха, че още не са установили позицията си, обаче с останалите ние се обединихме около идеята, че ще приемем това, което е посочено като указание в доклада на Албертини, което означава, че приемам всички изменения във връзка с върховния представител по външна политика. Там става дума и за равните възможности. Това като като тема е представено задълбочено в много изменения. Има и още една тема, която обаче не се посреща единодушно. Тук става дума за факта, че комисията мисли за създаване на публично-частна фундация, Аз съм за това, докато други мислят, че фундацията трябва да бъде публична. Тук съм готов и на компромисни предложения за изменения по отношение на тази комисия, които да се отнасят до създаването на фундацията, но не и за нейната правна форма. Когато докладчикът посочва, че приветства съобщението на Европейската комисия. Със сигурност ще има една политическа група, която ще каже точно обратното, а именно съжалява, че е внесено такова съобщение. Аз за себе си винаги се опитвам да сътруднича с всички и мога да повторя, че проявявам готовност да сътруднича с всички, за да можем при гласуването да отбележим успех и да постигнем възможно най-широк консенсус. Аз мисля, че пътят към това вече е очертан, но все още може да се направи повече. Госпожа Луначек, докладчикът е, в сянка на зелените, каза, че не е имала достатъчно време за да се запознае с компромисните предложения за изменения. Аз съм готов да говоря с нея подробно по тази тема и да направя всичко по силите си, за да я информирам относно този доклад е, относно стратегическото партньорство. Готов съм да дам своя принос. Благодаря. Благодаря на колегата Салафранка. Благодаря и за вашата готовност да си сътрудничите с останалите. Колегата Менда Ставаля помоли за думата. Благодаря, господин председател. Аз вече поздравих докладчика. Ние и двамата имаме много опит е, в този вид е, дейност. Аз е, няма да посочвам нищо по моите изменения като такива. Това не е необходимо. Искам да използвам само възможността съвсем накратко да кажа на всички присъстващи, че този доклад е част от усилията на тази комисия и на този парламент. Усилия, които ние полагаме от известно време и е, постигаме осъзнаване и възприемане на стратегията относно отношенията с Латинска Америка от обществеността и от отделните правителства. В общественото мнение в Европа и при правителствата все още не може да се приеме, че те са напълно информирани за реалностите в Латинска Америка. Не малко са хората, които не знаят какъв е обхватът на проблемите в този регион. Европейският съюз ще допринесе за това много от недостатъците там да бъдат отстранени, а дори и тези недостатъци да се превърнат в предимство в общественото мнение, е, въобще в публичната сфера е изградено вече доста силно съзнание за проблемите е, в Латинска Америка по културни причини, е, по причини, че се изповядват общи ценности. Едва ли има друг регион в света, който да проявява по-голяма готовност за сътрудничество с нас от Латинска Америка. Благодаря колегата Джандаркос. Благодаря. Искам да поздравя докладчика за изготвения доклад. Той е експерт, занимава се много подробно с отношенията ни с Латинска Америка. Мисля, че докладът е отличен. Той говори сам за себе си. Не искам да отнема много време, но искам само да кажа, че аз не съм направила предложения за изменения. Но искам да повдигна въпроса за културните отношения. Той е много важен, когато говорим за Латинска Америка. Не мисля, че достатъчно внимание е отделено на този въпрос. Смятам, е, че трябва да видим къде се намираме е, по-настоящем, имайки предвид на е, наскорошни събития, в които участваше Европейската комисия. Но съм убедена, че докладчика трябва да включи нещо в този текст, като изменение на текста си. Защото, пак повтарям, ако погледнем 80-те години, когато аз работех тук в парламента също, е, тогава все още имаше диктатури в част от тези е, страни. И те трябваше да променят политическия си режим, политическата си система, трябваше да се превърнат в демокрации. Сега отношенията ни с Латинска Америка са много по-широки и те достигат най-разнообразни сфери, както каза и преждеговорившия. говорившия дори що се отнася до култура, до цивилизация, до ценности. Те са най-близо до нас по останалата част от света. И мисля, че трябва да обърнем внимание на културния аспект. Благодаря. Грация. Колега, Ла Парола, колега Таннок. Господин Танък. Okay, we go. Thank you, Chairman. Sorry about that. Um, first of all... Благодаря. Първо искам да поздравя господин Сола Франка за изчерпателния доклад, който е подготвил. С голям интерес го изчетах. Аз по-настоящем чета компромисните изменения. Много е дълъг списък, трябва да кажа, от изменения, които сме предложили. Но а, и тук и защо в Европейски съюз много трудно забравяме, е, лесно, извинете, забравяме стратегическите връзки, които трябва да имаме като Европейски съюз с Латинска Америка и по-специално последното десетилетие. И разширяването на изток, големите предизвикателства, отношенията с Русия, с Китай, с а, Южна Азия. Така че не бива да забравяме Латинска Америка. Мисля, че 80-те, 90-те години много повече се занимавахме с тях, преди да започне последното, поредното разширяване. Това е стратегическа част от света и не може да се фокусираме единствено и само върху Бразилия и Мексико, като двамата най-важни стратегически играчи. Има други важни играчи в райони, особено Колумбия, Чили, Аржентина, чиято динамика трябва да бъде наблюдавана а, отблизо. Важно е също така да има по-добри политически отношения и по-добри търговски отношения между отделните континенти. И по-специално не би трябвало да блокираме споразумение за свободна търговия, например това с Колумбия. Има такива предложения тук в а, нашата парламентарна зала. Говореше се, че в Колумбия нарушават правата на човека. Според мен това е лъжа. Моята група на консерваторите и реформаторите също счита, че имаме обща култура с тях. Тя се основава на общи ценности. И би трябвало да се опитаме да опазим деликатната и кратка а, традиция на парламентарна демокрация в част от тези държави. Особено имам предвид а, чавизма в Венецуела. И в момента с а, режима на Кастро те заговорничат за да изнасят в кавички това като една альтернатива на плуралистичната демокрация, на либерализма и така нататък. Искат един вид да наложат съветски тоталитаризъм в страните в региона. И моята група е напълно против това. Нямам проблем с част от измененията, които са предложени, тъй като тяхната цел е правата на иммигрантите от Латинска Америка да бъдат по-силно застъпени, трябва да бъдат разглеждани на странно ниво в Европейски съюз. В някои държави членки, особено моята, която идея е политика за отворени врати на Европейския съюз, която бива налагана на държавите членки, ще бъде неприемлива и ще послужи само за антипатии към Европейския съюз и по-голяма популярност на а, екстремистските десни партии, така че аз имам проблем да гласувам за тези изменения. Сега господин Вебер, госпожа Вебер, извинете. Благодаря. Първо искам да поздравя докладчика. Това е един изчерпателен доклад. Разбирам колко много работа е свършена. Над 120 изменения са предложени за доклада, така че никак не е лесно да се работи с толкова много изменения. Сега, говорим за един доклад, за една стратегия на Европейския съюз за отношенията с Латинска Америка. Много изменения са прекомерно детални за един стратегически документ. Според мен не би трябвало да ги приемаме. От друга страна обаче трябва да заява, че имайки предвид нашите либерални ценности в АЛДЕ, защитата правата на човека, равните права между половете, Бих искала да спомена, че макар, че подкрепяме силно философията на Европейския съюз, която се заключава в това да има регионални преговори. бихме искали също така да не оставаме на страна нито една страна, да не изолираме която и да е страна, защото нещо в техния регион се случва, а не всички държави са съгласни да има общи преговори с Европейския съюз. Считам, че е изключително важно Европейският съюз да се вглежда все повече в Латинска Америка и един толкова чувствителен въпрос като миграцията. От една страна, от Централна Латинска Америка се иска специална политика за миграцията между Европейски съюз и Латинска Америка. От друга страна обаче имаме нещо, което изрази до известна степен господин Танък. Не политика на затворените врати, но така полу, почти притворените врати. Та, мисля, че трябва да се фокусираме по-доброто образование и обучение в Латинска Америка, повече заетост, почтени и почтен живот, добри условия на живот и тогава няма да имаме толкова много мигранти в Европа. Отново, отлично сътрудничество и с докладчика и с социалистическата група. Благодаря ви. Grazie. Prossimo intervento la collega Lunacek del gruppo dei Verdi, relatore. Господин от Зелените, моля. Благодаря, господин председател. Искам да започна с една точка. И тя е свързана с процедурата, на разглеждане на този доклад и измененията към него и след това вече ще премина по същество. След около една година съм от една, около една година съм депутат тук в е, Европейския парламент. Преди това съм била депутат в Австрийския парламент и съм разглеждала много доклади и становища. И в е, случая докладчикът господин Салафранка мога да отбележа, е, всъщност е, влиза в отношения не само с социалистите и либералите, но и с е, зелените. Очаквахме това, обаче то не стана и аз искам да кажа това съвсем публично. Съжалявам много, че вчера съжалявам много за това. Аз е, вчера поех сама инициативата и го попитах какво ще се случи с измененията и така нататък. Компромисните предложения за изменения на господин Мендес аз е, е, ги получих преди измененията на господин Салапранка. Съжалявам много добре и съжалявам много за това. Аз искам да се, исках да се срещна с господин Салапранка по-рано и да уточним тези въпроси заедно, а не сега в кратък срок да бъда принуден принудена да постигна споразумение с него. Съжалявам много за всичко това и искам да го изразя, защото от гледна точка на групата на зелените и от моя гледна точка отношенията между Европейския съюз и Латинска Америка и Карибските страни са изключително важни. Аз лично от десетилетия се занимавам с латиноамериканските страни в рамките на неправителствени организации и така нататък. Тази тема е тема, която ми лежи на сърцето и за мен е много важно да се приеме доклад, който да отразява целият политически спектър на Европейския парламент или поне почти в неговата цялост да бъде отразен този спектър, а не само на политическите групи, които съставляват мнозинство, но не представляват всички в парламента. Аз искам да помоля всички при бъдещи разговори наистина да бъдат е, консултирани всички е, парламентарни групи тук в Европейския парламент. Благодаря. И искам да посоча също, че господин е, Сала Франка е включил една от темите, които са от значение за нас и според мен това е добре. Имам предвид картата на основните права. Е, и е, също така е, прилагането на насилие срещу жени или пък безнаказаността, която все още съществува в някои латиноамерикански страни, също и борба с последиците от климатичната катастрофа. Тук формулировката е по силно от планираната първоначално. Аз мисля, че можеха да се намерят повече компромиси, но разгледах сега първите предложения за компромиси. Не всички. Има някои точки, за които съжалявам. Съжалявам и не мога да изключа мисля обаче, че можем да се обединим все пак е, около тях, да постигнем споразумение. Има една точка, в която ние бихме говорили за възобновяеми енергоисточници. Ние критикуваме големите водноелектрически централи, които се планират в някои страни на Латинска Америка, например Бразилия. Знае се от други примери, например от Европа или от други страни, че те са вредни за околната среда и също за местното население. За това аз бих подложила тази тема на дискусия. Дали наистина е необходимо да се изграждат тези водно-електрически централи или не. Не се говори е, тук за възобновяеми енергоисточници, а за енергоисточници, които замърсяват по-малко околната среда. Да, това може би е дребен детайл, обаче знам, че тези, които залагат на атомната енергия и твърдят, че това е чист е, енергоисточник, е, те е, също биха се прикрили за тази формулировка. А аз, като депутат от групата на Зеление, мога да кажа само не е, атомната енергия е, не допринася за повишаване на емисиите, обаче от друга страна тя вреди много на околната среда. И още нещо искам да ви попитам, господин Салафранка. В нашия разговор вие посочихте, че е, бихте подкрепили е, да се е, посочат убийствата на жени в Мексико, Венецуела и така нататък, обаче такава препратка, такова посочване аз не виждам във вашия доклад. И след това един въпрос, който за нас наистина е много труден, имам предвид за нас зелените. Той се отнася до точка 16, където е посочено, че става дума за приемане на партньорска спогодба между Европейския съюз и Меркосур преди среща на върха в Мадрид. Така е записано тук. Аз мисля, че е, критиката не дойде от моята политическа група и други също посочиха, че новото правителство на Хондурас не е легитимно и аз не мога да си представя как могат да се водят преговори с нелегитимно правителство, което е резултат на нелегитимни избори и как сега могат да се водят преговори с една подобна страна, за да се стигне до спогодба за асоцииране с Латинска Америка и още Една последна точка искам да засегна. Господин Салафранка посочва, че преговорите за търговска спогодба между Европейския съюз и Андийската общност са задоволителни. Става дума за Колумбия и Перу. Аз обаче мисля, че може да се съжалява, че не е, е постигната спогодба за асоцииране с е, цялата андинска общност. Това е важното допълнение, което искам да направя. Надявам се, че ще има и други дискусии по този въпрос. Знам, че утре ще се гласува, но се надявам, че поне в бъдеще ще успеем в един доклад да се отразят идеите и представите на всички политически групи, така че да се подобрят отношенията между Европейския съюз и Латинска Америка. Благодаря, госпожо Луначек. Господин Майер, вие сте докладчик в Сянка. Благодаря, господин председател. Аз първо искам да посоча, е, че сме получили е, тези изменения, които бяха раздадени тук на заседанието. Господин Салабранка, аз е, наистина мога да призная, че вие с вашия доклад сте се опитали да избегнете най-болните точки, най-конфликтните точки, не само в този парламент, но и конфликтните точки в нашите отношения с Латинска Америка и страните от Карибския басейн. Вие сте отхвърлили тази натрапчива идея в Европейския съюз, че всички търговски отношения трябва да се регулират с търговска спогодба. Вие много елегантно и интелигентно просто сте се измъкнали от това, без да правите по-подробни квалификации. Важно е ние, европейците, да избягваме да даваме обещания и да а, даваме поуки, за които нямаме право а, да ги раздаваме. Аз съм член на Евролат е, и страдам от това, защото ние, европейците, винаги е, сме склонни е, да получаваме останалата част на света как е, да действа. Аз мисля, че е, едва ли ние сме тези, които трябва да кажем на Латинска Америка и страните от Карибския басейн как трябва да действа стратегически, въобще как трябва да постъпват. И затова искам да посоча следното, господин Салафранка. Ако ние изразяваме критика, и то е основателна критика, например критика по отношение на военните разходи, това трябва да го правим с поглед към Европа, защото ние не можем да съжаляваме за високите разходи за военни цели в Латинска Америка и Карибския басейн, докато Европейския съюз 8 пъти повече е, разходва средства за е, военни цели. Е, 8 пъти повече. Ако аз е, бях е, латиноамериканец, е, тогава бих казала, ми да, Европейския съюз ни критикува, но те самите какво правят? Те самите имат много високи военни е, разходи, е, разходи за създаване на оръжие за масово поражаване. Това непрекъснато ни се изтъква и е, тогава, може би, е, отговорът е това не е актуална тема, тя не е в фокус и за това мисля, че генерално е най-добре да не се раздават е, необосновани полки. Също още една тема, която искам да посоча, е, е спогодбата за асоцииране с Колумбия. Там има политически диалог, обаче една страна като Колумбия както преди, така и сега разстрелва водачи на синдикати. Скоро бяха разкрити масови гробове на такива лица. И правителството на тази страна се състои от е, паравоенни е, е, представители на паравоенните сили и това не може да се пренебрегне. Като факт не трябва да се мери с двоен аршин, когато става дума за права на човека и за това искам да посоча, че темата наистина е много деликатна. Същото се отнася и до фактическото признаване на парламентарните и президентски избори в Хондурас. Там имаше военен преврат и последиците от него всъщност е, доведоха до много проблеми. Е, много хора загубиха живота си и не може да се е, водят преговори с такова правителство, което е дошло на власт с, с военен преврат. Искам да посоча също, че в Латинска Америка и Карибския басейн има доста опасения по отношение на темата търговия, защото когато се каже търговия, там се разбира обикновено свободна търговия и е, искам да чуя от вас, господин Салафранка, как вие бихте решили тази дилема. В други страни, като Еквадор, имаше конституционална реформа и там е, беше забранено да се подписва спогодби за свободна търговия. Това беше направо забранено. Защо? Защото Еквадор е, има много лош опит с е, подобни спогодби за свободна търговия. Моята политическа група е, се запозна с усилията на господин Салафранка. Той се опитал да изгради изготви един доклад, който съдържа по-малко спорни моменти. Обаче нашата концепция за бирегионалното стратегическо партньорство е съвсем различна. Нашата концепция е всъщност насочена към един демилитаризиран регион, укрепване на правата на местното население, мерки за образование, за постигане на целите на хилядолетието. Виждате, че става друга, за друга концепция, за друга визия, но все пак признавам, че господин Салафранка се е опитал да изготви един а, доклад, който съдържа по-малко спорни моменти. Има двустранни преговори между страните на Латинска Америка и Европейския съюз по темите миграция, е, реадмисия и така нататък. Е, някои от нас е, наричат тези спогодби спогодби на позора и наистина подобни спогодби са е, истинска бариера за създаване на добри отношения, защото въпреки, че Европейският съюз непрекъснато посочва, че са ни необходими мигранти поради е, спада в ръждаемостта, много често е, ние е, поставяме знак за равенство между мигранти и криминално проявени лица, които биват хвърлени в затвори без да има издаден за това съдебен акт. Аз мисля, че ние просто трябва да в даден момент да поискаме отмяна на тази директива за реадмисия. Уважаеми колеги, уважаеми представители на комисията, сега давам думата на госпожа Оркиза. Разгледахме компромисните предложения, които ще внесат баланс в доклада и които ясно показват стратегическите подходи към това партньорство. Аз още веднъж по-подробно ще се запозная с компромисните предложения за изменения и утре е възможно да внеса изменения за земетресението в Чили – Сега смятам да използвам времето, което имам по друг начин. Искам да засегна инвестиционната банка и ние трябва да вземем предвид непременно стремежа на Чили за възстановяване на страната. Искам също да се спра на погодбите с Чили и Перу, с Колумбия и Перу ние получихме съобщение за спазването на правата на наетите лица в тези страни. И наистина трябва да се каже, че тези две страни са постигнали много голям напредък по отношение на правата на закрила на найтите лица и спазването на тези права. Много често в този парламент се отправя упрек, че те не, тези права не се спазват в Колумбия. Наистина обаче е направено нещо в тази насока. Благодаря колегата Ангоракис. Има думата. Е, Благодаря, господин председател. Позволете ми накратко да посоча следното. Докладът на господин Салафранка потегля в две твърде неблаговидни направления. Най-напред за приватизирането. Съвсем съзнателно го казвам. Приватизирането на отношенията между Европейския съюз и Латинска Америка. Поне за какво става въпрос в този дебат? Органът, който ще наблюдава изпълнението на споразумението, ще се финансира от частния бизнес. И на второ място, милитаризацията на отношенията между Европейския съюз и Латинска Америка. Някъде Има е, текст в доклада, посветен на, на мира, мисля, че е точка 11, на мира и сигурността. И там се говори за справяне с общи заплахи. Ние знаем, че Европейският съюз е склонен да отправя заплахи. Та Нима очакваме Латинска Америка да има същото поведение? Е, нека споменем само конкретния пример на Колумбия. И едва ли би трябвало да потикваме Латинска Америка по своя не особено положителен път. И после, как можем да водим този дебат без да споменем неприемливото отношение на Европейския съюз към Куба? Мисля, че а, във всеки случай, нашето поведение води до непредвидената последица доброто име и влиянието на Куба в Латинска Америка да нараства. Е, говорим за нормализиране по-нататък по въпроса на имиграцията, нормализиране на миграционното положение. В доклада се говори за така наречени триъгълни отношения, но според мен не това е целта, която трябва да преследваме. Господин Кастерио от името на комисията. Съвсем накратко. Благодаря ви, господин председател. Бих е, искал да се присъединя към поздравленията, отправени към господин Салафранка за доклада, за усилията му да постигне компромис. По различните спорни пунктове. За пореден път с този доклад Европейският парламент прави решаващ принос. Както не веднъж до сега към укрепването на отношенията между Европейския съюз и Латинска Америка. Значим принос към постигането на целта е, да бъде повишен авторитетът на Латинска Америка в Европейския съюз и на държавно и на обществено равнище. Както се казва в доклада, повече от 1 милиард души население, 60 държави, е, държави членки на ООН. И разбира се, от съществено значение Европейският съюз да, да поддържа стратегически отношения с Латинска Америка. И в доклада, както между другото и в нашето съобщение, е, ударението се поставя върху общите ценности, общата история, която имаме с Латинска Америка и това може да бъде ключът, ако щете, в многостранните отношения към постигането на по-висок ефект. Бих искал да се спра на някои конкретни е, въпроси, като например регионалната интеграция в Латинска Америка. Най-напред политическия процес в рамките на общността от Андите не е приключил преди две седмици имаше заседание на смесения комитет Европейска комисия общност от Андите. Заседанието премина в конструктивен дух. Е, Еквадор е подал молба да се присъедини към е, процеса на преговори, след като техническият етап на преговорите с е, Колумбия е, приключи е, и впрочем с Колумбия и Хондурас. Е, това са усилия, които се ползват с подкрепата на страните от региона. И имахме възможност също така да поговорим за Чили, за земетресението. Аз а, а, отговарям и за тези отношения и би било добре, ако може в доклада да се включи текст, е, изразяващ солидарност е, с Чили. Докладчикът ни току-що напусна залата. Можем единствено. А, ето го. Да го благодарим на нашия докладчик за отличната работа. Докладчикът. Благодаря на всички за положителния, конструктивен тон на дебата. Господин Мейер много добре обобщи нещата в този смисъл. Когато е необходимо на едни стратегически отношения да бъде даден тласък, какъвто е случая тук, е, трябва да погледнем широко, да оставим на страна различията, онези неща, които ни разделят и да съсредоточим вниманието си върху същината на, на преговорите. Търсейки максимален консенсус. Имайки предвид, че живеем в глобализиран свят, добре известно е, че общите проблеми се нуждаят от общи решения. Когато работих е, по доклада, е, аз съм работил и по-рано по такива задачи, се опитах да не започвам от нулата. Знам, че междувременно се върши работа, опитах се да взема предвид постиженията на други. Господин Хавас, например, от групата за връзки с Мексико, е съставил доклад за Евролат нямах никакво затруднение да приема становище на госпожа Декайзер, която е разработила харта за сигурността в отношенията с Латинска Америка. А сега нека се спра на, на бележките, които бяха направени. Госпожа Яночек, благодаря ви за похвалата. Вие питате дали не е възможно да се приеме устно изменение, понеже сега само такова може да бъде внесено, за укрепване на културното измерение на отношенията. Идеята е добра. Е, жалко е, че вносителката не е спазила срока, но, но ще се опитам да удовлетворя това искане. Госпожа Ланачек, по-нататък. изрази неудовлетвореността си е, от е, пренебрегването на зелените. Нищо не би могло да бъде по-далеч от намеренията ми, обаче, господин председател, опитът мисля с очи. Господин Мейер, например, е, е красноречив пример за стремежа е, към максимален консенсус. Е, изключването на малцинствените политически групи е, не е добра линия на поведение. Но пък е, един доклад трябва да бъде стегнат, е, трябва да има ясна насока. Ако се опитаме да включим е, всички изменения, би, би се получила, да, наистина, една пъстра черга. Опасявам се обаче без особен смисъл. В края на краищата трябва да бъдем и професионалисти, да не ставаме за посмешище на общественото мнение. И наклесно можем да вкараме и онова, и това, и какво ли още не е, в доклада, но какво би се получило? Госпожа Луначек е, посочи, че компромисите са били постигнати твърде късно. Да, наистина до, до 12 час, така да се каже, е, се старахме да постигнем компромис, но пък когато аз не съм се обръщал по своя инициатива към някого, то трябва да кажа, че винаги съм бил готов да приема инициативата на други, да, да говорят с мен. По 64-та точка за по-малко замърсяващите енергоисточници, според мен тази формулировка е едно разумно решение което би следвало да удовлетворява и, и вашите опасения. Аз за всеки случай ги споделям. Но е, нещата е, е, имат своята специфика. Формулировката не може да се отклонява особено от постигнатия компромис. По-малко замърсяващите енергоисточници, по този начин се избягва изричното упоменаване на атомната енергетика, което е необходимо. 82-ро изменение е за убийствата на, на жени. Но, но нека да чуем какво точно се казва в доклада, да вие сами ще прецените. Противодействие на убийствата на жени и насилието срещу жени като основно проявление на дискриминацията срещу жените. Това според мен е много важен текст. И все пак да се твърди, че е, това е крайгален камък на отношенията, според мен е прекалено силно. Можем да се, да се каже, че в рамките на стратегическите е, отношения институциите чрез инфраструктурна и финансова подкрепа обезпечават провеждането на политика за преодоляване на насилието срещу жените. Както каза и господин Мейер, и по този и по други въпроси, ние се опитваме тук да не се държим менторски. И трябва да бъдем много предпазливи. Още повече, ако ще получаваме някого, например в областта на е, военните разходи, трябва първо да се вгледаме в себе си. Е, И нали, как да им кажем на латиноамериканците да харчат по-малко за въоръжения, след като ние харчим много повече от тях. Е, така че мисля, тук трябва да поохладим поначало тона. Госпожа Луначек по-нататък говори за спогодбите, които по-настоящем са предмет на преговори. Аз лично бих предпочел да заимствам формулировките на доклада Албертини, прият миналата седмица на пленарно заседание. Там формулировките са доста разумни. Тоест, експертите са се договорили, но, но политическо споразумение все още не е, е постигнато. Е, инак, техническата експертната страна е приета от парламента, е възоснова на предложение на социалистите, направено на предишната пленарна сесия. Аз не виждам основания да се каже каквото и да било друго. А нека се обърна също и към, към господин Мейер за споразумението с Колумбия. Е, опасявам се, че е, нямаме едно и също мнение по въпроса. Аз не, не споделям е, е същия негативистичен подход. не би трябвало да е, наказваме цяла Колумбия е, заради е, тези деяния, наистина нечовешки престъпления, но, но не цяла Колумбия е виновна за това. За съжаление, както каза господин Мейер, някои страни от Андите не приемат конституционната уредба. Е, но при това не възразявам да, да кажем, че бихме искали да се постигне някакво споразумение. Госина Горакис е, говори за демилитаризацията. Погледнах 11-та точка от доклада, много внимателно я прочетох. Там се призовава за харта за мир и сигурност е, по образеца на хартата на ООН и на относимите международно-правни актове, така че да могат да бъдат предприяти съвместни мерки за преодоляване на общите заплахи. Аз е, не виждам е, някакъв намек дори за милитаризация. Докладът първоначално бе съставен от госпожа Декейзър и тя едва ли би могла да бъде обвинявана в милитаристичен дух. По въпроса за иммиграцията, наистина давам си сметка, че той е деликатен въпрос. И в зелената си книга, посветена на този въпрос, е, комисията заявява, че това е единствения континент, чието население през едните 30 години ще намалее е, при е, паралелна тенденция на застаряване. И трябва да направим нещо, трябва да намерим някакъв е, е изход, да преодолеем е, тези демографски проблеми. Е, и разбира се, въпросът е спорен, но тъкмо този парламент, начена диалога именно в тази комисия. Е, изслушахме комисаря Баро тогава е, и госпожа е, Ферейро по въпросите на за иммиграционното законодателство. И така, господин председател, утре ще гласуваме. Бяха положени огромни усилия. Повечето политически групи наистина се постараха да постигнат съгласие, така че докладът да се обогати, вместо да се обедни. И единството, което мога да кажа на господин Луначек е, че от сега до 9 часа сутринта утре съм на нейно разположение, за да видим как бихме могли да удовлетворим нейните искания. Стига, разбира се, те да не противоречат на основополагащата методология на доклада. Така е на краищата на компромиси трябва да е готов не само докладчика, всички останали също. Благодаря ви, колега Салафранка. Моля ви да помните, че гласуването утре започва в 9 часа сутринта с електронни карти, не ги забравяйте. Минаваме на следващата точка от дневния ред институционални аспекти на присъединяването на Европейския съюз към Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи. Давам думата веднага. Господин Брейда. Брейда по-скоро за да представи проектостановището и коментира внесените изменения и допълнения. Благодаря ви, господин председател. Няколко думи като встъпление. Всички добре знаете, че по 6 член алинея 2 е от договора въпросът за присъединяването на Европейския съюз към конвенцията – вече има ясен отговор, тъй като в въпросния член се казва, че Съюзът се присъединява към Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи. Това е, присъединяване, между другото, е един от приоритетите на Испанското председателство на Съюза в рамките на усилията за изпълнение на Лисабонския договор. Съвета на Европа е проел своя 14-ти протокол, е, който облегчава присъединяването на Съюза към въпросната конвенция. От друга страна е, би било желателно Съюза да се присъедини бързо към конвенцията Доколкото, убеден съм, това ще подобри зачитането на правата на човека в Европа и ще повиши доверието в Съюза в международен план. Що се отнася до реда и условията на присъединяване, те трябва да бъдат определени. Тези условия пораждат известни проблеми, тъй като в договора, е, Лисабонския, има някои указания по 218 член за сключването на договори, по-нататък 8 протокол, втора декларация, приложени към договора, които регламентират някои основни принципи. Запазване характера на Съюза, компетентността и правомощията на институциите, е, запазване на статута на държавите членки, както и монопола на Съда на Европейските общности по спорове, свързани с тълкуването на договорните актове. Възникват сложни институционални въпроси, които са третирани в доклада на господина Тондо от Комисията по конституционните въпроси. Тези въпроси са разгледани и в моето проекто становище, което, между другото, бе дебатирано за пръв път на 22 февруари тази година в подкомисията по правните въпроси. И а, има няколко въпроса, на които аз настоявам. Най-напред приложното поле на акта за присъединяване. Тук става въпрос за присъединяване само към конвенцията или също така към протоколите към нея, имайки предвид, че далеч не всички държави членки на Съюза са ратифицирали протоколите. Това първо. Второ е въпросът за представителството на Съюза в органите на съвета на Европа. От, едната, от една страна става въпрос за номиниране на съдия на Европейския съюз в Съда за правата на човека и на второ място за участието на Съюза в органите, които имат функции съгласно конвенцията, в това число Парламентарната асамблея, Страсбургския съд и Комитета на министрите в надзорните му правомощия. Трети голям въпрос е ролята на Европейския парламент, чиято роля е, както преди присъединяването, по време на преговорите за присъединяването, както и след това, да е, има думата по избора на съдия е, в Страсбургския съд членовете на делегацията в парламентарната асамблея, представителите в други институции на съвета на Европа. Сега по измененията, най-напред бих искал да благодаря на колегите, които внесоха изменения и допълнения, да им благодаря за участието в дебата, както и на онези, които приеха компромис, е, имайки предвид, че нямаше много е, време, а е, и някои бяха в Женева през, през това време във връзка с работата на ОНЕ. Така, да става въпрос за компромисното предложение, съгласно което присъединяването към конвенцията трябва да бъде допълнено с присъединяване към допълнителните протоколи и, и всички документи приложени към конвенцията. По-нататък Съюзът следва да участва в специализираните органи по правата на човека, в това число Комитета за предотвратяване на изтезанията, Комитета против расизма и нетърпимостта. Това са само някои примери. Освен това, Европейският парламент трябва да бъде тясно свързан с процедурата от първоначалната и фаза за определене на съдия е, е, и, и представителство в е, органите по конвенцията. По-нататък, доколкото е възможно, следва да се запазят, доколкото е възможно, правораздавателните механизми, е, съгласно конвенцията, които са особено ефикасни. По-настоящем е, се е, се провежда реформа на тези системи и присъединяването на Европейския съюз следва да доведе, доколкото се може, по-малко сътресения в дейността на съда от Страсбург. И последният компромис е свързан с хартата за основните права и свободи. Като се подчертава, че е напълно необходимо хартата на основните права и свободи да бъде прилагана в своята цялост и еднообразно навсякъде в Европейския съюз от всички държави членки. Това имах да докладвам и още веднъж благодаря на колегите, които участваха в постигането на предложения компромис. Благодаря. Благодаря на колегата Преда. Имам цял списък с да се изкажат. Първо докладчикът на Комисията по конституционни въпроси, господин Ротондо, Тондо, извинявайте, ако не съм произнесла името ви вярно. Благодаря, господин председателю. Ще изразя своето становище по предложенията за изменения, които обсъждате по-настоящем. Тук в вашата комисия не съм аз човекът, е, който определя становището на комисията. Вие, разбира се, ще направите това, което сметнете за необходимо. И вашият е, доклад ще бъде част от е, цял пакет документи, които ще бъдат внесени е, пленарно заседание. След като изразих уважението си към вашата комисия, сега искам да изразя своето становище по нещо, което ще бъде обсъждано. Тоест, измененията на документа по доклада. Съвсем накратичко. Е, зачитайки, разбира се, работата, която вашата комисия е извършила. В много от е, сферите тук не бива да забравяме, че част от е, предложенията за изменение искат чисто и просто да усъвършенстват качеството на доклада, един доклад, който вече отразява определени становища и това само ги доусъвършенства. Първото изменение точно това и прави. То не допринася по някакъв начин с нови идеи или различни идеи, чисто и просто а, в първото а, предложение мисля, че се записва по-добре първоначалната идея. Според мен е по-добре, според вас не. Не мога обаче да кажа същото за второто изменение – Госпожа Ганакао предложи това. Тя е докладчик в сянка. Второто изменение, според мен, допустимо. Не мога да съдя а, за предложението на изменение на господин Преда. Трето изменение. Госпожа Хаутала и госпожа Лох Билер. Тук се залага един мандат, който не е препоръчителен, според мен. Казва се, че това трябва да стане без конвенцията да бъде променена както и да било. Разбира се, че няма да бъде изменена по принцип защото ние се присъединяваме към нея, но има много аспекти, които са част от този пакет и те ще бъдат променени. Например, как да определим финансовото си участие по тази конвенция. Това са странични въпроси, но едва ли е смислено и изобщо допустимо да залагаме един мандат, който е неприложим в действителност. Следващото изменение според мен е неприемливо. Тук се говори за приемане на конвенцията и че този процес би могъл да бъде прецедент, който да се следва, що се отнася до конвенцията от 61 Това не е записано в европейското законодателство и не можем да правим пряка връзка или да си мислим, че има такава връзка а, между тази конвенция и някоя друга. В доклада на АВКО това е записано по-добре, защото в 13 параграф там се казва какво трябва да направим по отношение на Европейската социална харта в контекста на подписването на тази конвенция. Освен това, трябва да се присъединим и към всички протоколи, пише тук. Трябва да внимаваме обаче тук, защото Европейската конституция ни дава възможност да променяме статуквото на държавите членки. Тоест, 27-те държави членки са страни по конвенцията, но не всички 27 са подписали всички протоколи, които след това са били добавени към конвенцията. В а, Лисабонския договор се казва, че присъединяването на Европейски съюз към конвенция не може да промени статуквото за всяка една от държавите членки. Следователно, трябва да намерим някакъв начин, по който Европейската комисия да води преговори с представители на конвенцията, за да се види кои протоколи са прияти и кои не. Но не може да даваме някакви указания или инструкции, които да променят статуквото, тъй като това е записано в Лисабонския договор. Правомощията, юрисдикцията си остават в ръцете на държавите членки. Пето изменение. Тук има едно решение по отношение на 22. Господин Преда е работил в този смисъл, но нека да се опитам да изясня нещата. Госпожа Бергят казва, че когато Европейски съюз се присъедини към конвенцията, той се присъединява и към някои други органи, които са създадени по силата на тази конвенция. Но нека да внимаваме. Това са три органа обикновено. Комитета на министрите, съдът, съдът Страсбург и парламентарната асамблея. След това има една комисия за изтезанията, една за миграцията. Но не можем да стигнем до заключението, че всяка от държавите членки ще трябва да бъде член на тези комисии или тези органи. Не можем да кажем такова нещо и с право АФЕТ повдига този въпрос. Не може да включваме в доклада на АВКО възможност за преговори, които дават възможност Европейския съюз да се присъедини към тези три органа или и други такива. Нека да не залагаме някакви задължителни правила, по които ние автоматично влизаме в тези органи. Те не са част от съвета на Европа. Нещата в шесто изменение са почти същите. Оплакваме се за Чехия, Польша и Обединеното кралство, тъй като те не са подписали този документ, но тук става дума за Конвенцията за защита правата на човека. И в крайна сметка не можем да кажем, че след като имаме три изключения, нивото на защита на правата на човека в Европейския съюз като съюз е различно. Чакайте малко. Защото Полша, Чехия и Обединеното кралство не са го подписали, това по никакъв начин не означава, че не е възможно да се разчита на тази конвенция. А това е така. Тези страни са част от конвенцията. Защо да посочваме тези страни като изключения по прилагането на тази конвенция? Когато Европейският съюз действа единно, неговото законодателство се ръководи от тази харта и от Европейската конвенция, независимо дали има три държави, които не са подписали или са е, изключения. В случая говорим за институциите на Европейския съюз. Те биват а, е, насочвани а, е, от тази конвенция, независимо, че има три държави, които не са се присъединили. Много е важно да го запишем това, защото има известно объркване по този въпрос. Подкрепям измененията на Токас и на бадият в 2008. Можем да включим тези моменти, защото те отразяват един политически принцип, свързан с присъединяването, особено като говорим за трети страни. Вярно е, че Европейският съюз а, доста дълго. Извинявай се, прекалено дълго ли говоря? Ако това е така, веднага ще приключа изказването си. Та, да, 7 и 8, както казвах, много са важни, понеже те подчертават значимостта на подобряване на имиджа на Европейския съюз в онези държави, които не са част от съюза, но които са част от е, страните, подписали Европейската конвенция. Няма да е добре да включваме девето изменение, според мен, освен това. Както казах и по-рано, не всички държави са се присъединени към всички протоколи. Десето изменение. Не би било правилно да заявим, че когато Европейския съюз се присъедини към конвенцията, той ще бъде задължен и така нататък. Той е вече, тъй като хартата бе приета в Ница преди 10 години. Верно е, че Лисабонският договор сега въвежда този принцип като а, задължителен в а, ти член буква А но това не означава, че тази харта не е била едно от вдъхновенията на а, нашите законодателни актове. И Зачитането правата на човека, основните свободи винаги са били в основата на нашите документи, включая на договора от Ница. Съгласен съм, че може да се намери решение по отношение на 11-то изменение, имайки предвид е, вашето изменение 23, що се отнася до законодателство, свързано с външните работи и външните отношения. Приключвам. 12 да, 13 да, заедно с 21 господин Дан Преда го е включил. И така, в резюме, защото председателя ми казва, че говоря прекалено дълго и аз се притеснявах, че така ще стане. Та бих казал, че не ни харесва 14-то, 15-то изменение, не ми харесва 16-то. Съжалявам, но трябва да го кажа. 17-то не, първа част да, но втора част не. 18 да, 19, 20, 21 от госпожа Перкия и е господин Преда. И предлагаме на 22 едно решение с предложението, което изразих малко по-рано. И то е свързано с различните странични допълнителни органи на Съвета на Европа и може би търсенето на някакво съвместно решение. Извинявам се, трябваше много набързо да се изкажа, но това е становището ми. Благодаря, казва председателя, благодаря за качеството на вашето изказване. Извинявам се, че ви прекъсвах и постоянно ви подканях да говорите по-бързо, но имам определено време. И сега госпожа Гао. Благодаря. Ще се опитам да бъда кратка. Аз съм докладчик на станови... по становището, извинете, в комисията Либе, която работи в сътрудничество с Комиставко. Поздравявам докладчика господин Преда защото задачата му не беше трудна и това го зная от собствен опит. Аз трябваше да се опитвам да избягвам въпроси, които влизат в правомощията на другите две комисии. Неизбежно е тези въпроси постоянно да се появяват и не може да сложим ясни демаркационни линии между отделните въпроси. Това, което господин Преда направи обаче е много важно и аз подкрепям неговите собствени изменения към становището. Сега сме задължени да се присъединим и е най-важното в случая е да има един цял континент, където са защитени правата на човека. Цяла Европа. Това ще доведе до една нова динамика на правата на човека из цяла Европа. Ето за това е много важно предложението на Друа и на Афет. Чудесни изменения се предлагат. От гледна точка на Либе чудесно изглеждат. Но това ще го оставя на комисията Либе за утре. Grazie. La parola alla signora Autala, Presidente Sottocommissione Diritti dell'Uomo. Отала има думата. Благодаря, господин е, председател. Аз също благодаря на господин Преда за отличната работа в подкомитета. А сега вече в пълен състав на Комисията по външни работи обсъждаме окончателното съдържание на становището на нашата комисия. Бих искала да заявя с основание, че е, външнополитическата комисия може да третира политическите аспекти на присъединяването. Разбира се, становището на Конституционната комисия е правно издържано и докладчикът е, съвсем уместно посочва юридическите аспекти, но вероятно докладчикът е, е твърде строг в преценката си. Макар и да не сме наясно с всички последици от присъединяването все още, е, поне господин Преда, а и аз, и заедно с госпожа Локви, се опитахме да потърсим някои допълнителни моменти, които биха поразширили въпроса за е, последиците за външните отношения на Съюза от присъединяването към конвенцията. Съжалявам, че докладчикът не подкрепя внесените от нас изменения 11 и 12, в които се казва, че съгласно първи член от конвенцията, всяко лице постъпило в рамките на юрисдикцията на Европейския съюз е, има правото да се позове на конвенцията, атакувайки актове на съюз. Не знам е, правилно ли е това или не. Според мен е важно да се каже, че последиците от присъединяването не се свеждат единствено до последиците за европейските граждани. А тук а, се набелязва и, и още един интересен аспект, който се опитваме да третираме в внесените от нас изменения 11 и 12. Присъединяването на Европейския съюз към конвенцията е от значение за всяко лице, което постъпи в юрисдикцията на съюза, в това число извън територията на Съюза. Например, делегации на Европейски съюз. Питам комисията дали това е издържано от юридическа гледна точка и ако да, ние не би следвало да се въздържаме от тези формулировки. Тогава аз бих отстоявала нашите изменения. Докладчикът от Конституционната комисия се отнася до някъде колебливо към осмо е, изменение за повишеното доверие на гражданите, а внесеното от нас десето изменение е в същия дух. Така че или осмо, или десето, е, едно от двете във всеки случай, е, е, дава да се разбере, че присъединяването към конвенцията е от значение за доверието на световната общност, за действията на Европейския съюз, в това число във външната му политика. Съжалявам, ако не се посрещат с разбиране тези изменения. Но Европейският съюз все повече и повече общува с трети страни по въпроси за правата на човека и а, с основание ни казват първо да си подредим собствения дом, а след това да получаваме другите за правата на човека. И вече присъединяването към Конвенцията за правата на човека, към Европейската конвенция, би имало и този допълнителен смисъл. Да удовлетвори тези възражения на третите страни. И този аспект, струва ми се, си заслужава. Е, накрая, доколкото разбирам докладчикът от Конституционната комисия е, е категорично против твърде строги формулировки по отношение на допълнителното присъединяване към социалната харта, към комитета за предотвратяване на изтезанията и другия комитет за расизма и нетърпимостта. Извинявайте, но не може ли Европейският съюз да направи политическа декларация, в смисъл, че би било много полезно, ако държавите членки признаят тези допълнителни протоколи и по този начин е, облегчат присъединяването на Съюза към конвенцията. Определено от под е, Комисията по правата на човека аз мога да заявя, че предотвратяването на изтезанията е абсолютен приоритет. И ние в Европа не бихме могли да се справим сами. Трябва да си взаимодействаме с Съвета на Европа и с ООН. Така че, без съмнение, присъединяването към конвенцията в значителна степен ще облегчи налагането на е, международно правосъдие. И накрая докладчикът се отнася твърде критично към трето изменение за изменение, за избягване е, всяко посегателство върху е, елементи на конвенцията в резултат от присъединяването на Съюза към нея. Но аз мисля, че конвенцията е едно богатство, едно съкровище. И ако твърде много е, я изменяме, бихме изгубили нейната сърцевина. Ето това е смисълът на третото изменение. По-нататък докладчикът от Конституционната комисия говори за своеобразен нов съдебен орган, който да е, урежда противоречията между практиката на двете съдилища, по-настоящем Страсбург и Люксембург. Съответно, аз не съм убедена особено в това, поради което и казваме, че измененията на правораздавателната система съгласно конвенцията би следвало да бъдат минимални. Ето това имах да кажа. Благодаря, разбира се, на, на докладчика за това, че удовлетвори много от измененията, предложени от политическите групи. Благодаря. Госпожа, госпожа Джанако има думата накрая. Благодаря, господин председател. Докладът на господин Преда становището на господин Преда по доклада на комисията конституционните въпроси от името на политическата комисия обхваща всички аспекти, в това число и, иммиграцията. Е, ние добре знаем, а докладчикът го и заявява, че Конвенцията за правата на човека и основните свободи възоснова на съдебната практика на съда от Страсбург има повече правна сила и на практика в сравнение с хартата на Европейския съюз за основните права и свободи, която е приложена към Лисабонския договор. По този начин присъединяването на съюза като такъв към конвенцията придобива целият си смисъл – ние се присъединяваме към Конвенцията на съвета на Европа не поради по-широкото и приложно поле, като такава, а поради това, че решенията на Съда за правата на човека на практика осигуряват по-широка защита на правата и свободите. Много сме говорили в нашата комисия е, по този е, въпрос. И а, би било интересно. Какво ще се е, е, случи с е, е, протоколите? Дали присъединяването към конвенцията означава и присъединяване към протоколите? Никак не е просто това, господин председател, даже е много сложно, но пък въпросът е много интересен. Защото ако съгласно Лисабонския договор Съюзът получава е, юридическа личност, то в този смисъл присъединяването му към Европейската конвенция означава, ако щете, е, признаване на юрисдикцията на Страсбургския съд. И това дава далеч повече възможности на европейските граждани, но и на държавите членки и на Съюза като цяло е, това ще му даде възможност да реформира определени е, аспекти на, на практиката и политиката. И всички би следвало да допринесем към това усилие. Що се отнася до хартата, до социалната харта на Европейския съюз, можем, разбира се, да, да спорим. Е, комисията по конституционните въпроси има своето становище. Но във всеки случай въпросът е доста сложен. Не единствено Що се отнася до нашето представителство в Парламентарната асамблея на съвета на Европа или в съвета на министрите, или в комитета на, на министрите на комитета на, на съвета на Европа, а се свежда и до възможността, и ние се питаме какви ще бъдат възможностите за даване на, на становища, за, за изказване на мнение. Аз мисля, че ние можем по-категорично да заявим своята е, позиция и а, смятаме да започнем координационен процес след изслушването в Комисията по конституционните въпроси. Ще привлечем експерти и това ще ни предпази от евентуални грешки, за да извлечем максимална полза от акта на присъединяване. Още двама души са поискали думата. Моля да бъдете максимално кратки. Благодаря, господин председател. Най-сърдечно бих искал да благодаря на автора на становището, господин Преда. И бих искал да кажа, че става въпрос наистина за последиците от придобиване на юридическа личност на Европейския съюз съгласно Лисабонския договор и присъединяването му като такъв към Европейската конвенция за правата на човек. Европейската конвенция за правата на човека е добре известна е, е, и самият факт, че Съюзът все още не е член на Европейската конвенция за правата на човека – не означава, между другото, че взетите решения и съдебната практика са неприложими на територията на Съюза. Ние неколкократно се позоваваме на това достояние. Важно е, че държавите членки са подписали конвенцията. Страни като моята бяха подписали конвенцията далеч преди да се присъединят към Европейския съюз, което е свидетелство за доброто разбиране, е, с което се отнасят държавите членки към конвенцията и протоколите към нея. Между другото, все пак, аз бих искал да обърна вниманието ви на трета точка от доклада на Комисията по конституционните въпроси, съгласно която присъединяването на Съюза към конвенцията няма да е, измени отношението или положението на държавите членки по смисъла на конвенцията, в това число подписаните дерогации. Бих искал да е, прокарам аналогия във връзка с пето изменение на тази точка, където се посочват с пръст три държави членки, защото е, имат особено отношение към Хартата на Европейския съюз за основните права и свободи, е, по приложена към Лисабонския договор по аналогия можем да кажем. Самия факт, че Европейският съюз се присъединява към Европейската конвенция за правата на човека, не би следвало да доведе до изменения на правното положение, в което се намира една или друга държава членка, в това число на Лисабонския договор, който е в сила едва от 3 месеца. В това число не би трябвало да доведе до изменения на отношението на една или друга държава членка към е, хартата. Компромисът по пета точка във връзка с шесто изменение е далеч по-добър, тъй като там е, никой не е обвиняван. И независимо от известните съмнения, които все още храня относно основанията на връзката, която се прави с дерогациите по Лисабонския договор. Е, нищо не се постига с това, е, не се повишава доверието е, в Европейския съюз. Това да, да, да се посочва една или друга държава членка явно или неявно. И последно, всички си даваме сметка, поне онези от нас, които имат опит от заседанията на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, че има и други проблеми, свързани с, с ролята на съда е, за правата на човек. И е толкова по-необходимо да се подчертае, че присъединяването на Европейския съюз като такъв към конвенцията не би следвало да задълбочи институционалните затруднения, на които се натъква съда в Страсбург. Е, тоест, всичко, което би позволило избягване на, на различните пропуски, на, на забавата. Знаете, е, е, съдът е претоварен, е, има дела, които висят от 4 5 е, е, години и проче, е, нищо от това не бива да се влуши в резултат от присъединяването на Съюз. Знаете, е, е, гражданите сезират е, съда в Страсбург с наистина наболели въпроси и не можем да си позволим да осложняваме положението на съда. А, благодаря. Ще се опитам да бъда кратка, господин председател, госпожа Вержия. Смятам, че становището е важно, тъй като в известен смисъл то е стъпка напред. Ако щете, е, към, към създаването на, на една стройна конструкция. Аз бих искал да благодаря на господин Преда за доста широкия консенсус, който се постига в резултат от неговите усилия. И между другото, е, е, компромисът, който поражда и известни възражения у докладчика от Комисията по конституционните въпроси, до някъде все пак удовлетворява някои мои възражения. И във всеки случай аз оставам с, с две опасения, които не са свързани, между другото, с съдържанието на внесените от мен изменения, а с компромис 1 и компромис 5. Първо, трудно разбирам формулировката колко се може по-малко да бъде разстрой, разстройвана работата на съда. Е, минимални изменения е, за мен е, е една, една по-правилна юридическа употреба. А по петия компромис аз също се питам за това доколко основателно е тук упоменаването на дерогациите съгласно хартата. Аз във всеки случай не съм съгласна с господин Преда и, и от тази гледна точка аз това, между другото, е становище споделено и от докладчика от Авко. Не споделям компромиса на господин Преда. А, благодаря. Още някой желая да се изкаже? Да, колегата Тондо, моля съвсем накратко, след което ще изслушаме докладчик. Благодаря. Искам още веднъж да изразя, че напълно проявявам респект към доклада на АФЕТ. Може би бях по-конкретен в моето изложение и моите възражения срещу измененията. Вие ще вземете решение каквото желаете, но госпожо Отала, още нещо искам да кажа във връзка с вашето изказване. Много от вашите предложения за изменения са приемливи, например 8 или 7 това са изменения, които са много важни. Номер 11. Аз казах, че тук трябва да се обедини с изменение 23. И тук би следвало да се гласува 12. Абсолютно добро изменение, според мен. И 22. Тук става дума за тези комисии, различните органи към които Европейския съюз трябва да се присъедини. Според мен това също е в ред. АФЕТ може да предложи Европейският съюз да се присъедини към тези органи. И в бъдеще ще проличи дали ние ще се присъединим към всички изброени органи или не. След това аз посочих, че няма да е добре да се посочва толкова прецизно, че не трябва да се изменя нищо по конвенцията. Аз имах предвид основната и част – Европейската конвенция за правата на човека ние със сигурност няма да я докосваме и няма да я изменяме, но има въпроси от двустранен и процедурен характер, които трябва да бъдат подложени на изменение, за да може да се оправдае е, това уникално присъединяване. Ние не сме държава. Е добре, ако прием, че сме държава, се стоим от 27 други държави. И накрая докладчикът или по-точно авторът на становището. Съжалявам, че нямаме достатъчно време. Това е много интересен дебат. Аз искам да направя накратко две забележки по две точки, които бяха посочени. По изменение 3 Смисълът на компромиса, който ние предлагаме в изменение 3 и изменение 16, е заложен в параграф 9 на вашия доклад. Това е същото, което е, стои там. Става дума за това да се постигне съгласувано с точка 9 от вашия доклад. След това изменение 6 Аз искам да благодаря, че този компромис се приема. Мисля, че това е единствената възможна приемлива форма. И след това по казаното от госпожа Хотала, то е важно, но аз мисля все още, че принципно се забравя, че не можем да изпреварваме преговорите и че не можем да засягаме правните сфери, които попадат под правомощията на съда. Той ще реши е, докъде се простират неговите правомощия и тук аз мисля, че не можем да се намесваме предварително. И накрая искам да посоча, че не би трябвало да забравяме, както каза един от изказалите се, че присъединяването се състои в това, че ще се подобри като цяло отношението между Европейския съюз и Европа. Благодаря. Искам да ви припомня, че ще гласуваме утре по този доклад и то електронно. Затова много ви моля, носете си картите за гласуване. Сега пристъпваме към доклада на госпожа Егле. председател на делегацията на Европейския парламент за наблюдение на парламентарните избори в Таджикистан. Директно и давам думата. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. В периода от 26 февруари до 1 март аз имах честа да ръководя делегация за Таджикистан, която включваше още 4 колеги и депутати. Ние бяхме посочени от нашата институция, за да проследим изборите за долна камера на Таджикистанския парламент. Таджикистан е изключително бедна страна, в която в периода 1992 и 1997 година имаше кърбава гражданска война. Тази кърбава гражданска война беше постиг... прекратена а, чрез едно споразумение, която... което раздели а, страната на две части власти. Е, управляваща партия остана на власт, опозицията, умерената ислямска партия и някои други малки партии бяха признати. В на вечерието на изборите ние се срещахме в Душанбе с представители на дипломацията, на неправителствени организации, на пресата и така нататък. Също така с местните и а, държавни органи. В изборния ден се разделихме на три групи и наблюдавахме изборите в различни избирателни секции от сутринта, т.е. от откриването на секциите до затварянето им вечерта и преброяването на гласовете. Ние бяхме в центъра и в околностите на Душанбе, но също така и в град Корган Тубе и в региона достигаш до афганистанската граница. Нашата делегация беше част от, огромна, от голямата делегация за наблюдение на изборите, организирана от ОССЕ и Одия. От първите дни още отношението с Одир беше чудесно и делегацията на Европейския парламент наистина можа да се радва на един чудесен е, климат в взаимоотношенията. Отношението към господин Пабрикс, е, ръководителя на мисията на Одия и на други сътрудници беше чудесно и за това делегацията, въпреки някои отклонения в оценките е, за провеждането на изборите, работи в чудесно сътрудничество с Одио и успяхме бързо да се обединим около обща заключителна позиция. Съвсем друго беше отношението към ОССПА от началото до края на изборите имаше е, обтегнати отношения и също така отрицателно е, настроение по отношение е, на нашата делегация и това затрудни работата ни. Причината вероятно се изразява между е, затруднените отношения между двата органа на ОССЕ. Аз мисля, че ОДИА предприеха всички е, необходими стъпки в рамките на възможното, а ОССЕ ПА не се отнесоха конструктивно към това. Някои коментари сега по протичането на изборите. Ние бяхме впечатлени от мирната и конструктивна атмосфера, както по време на предизборната кампания, така и в изборния ден. Това от една страна е положителен знак за помирение и продължаване на на идеята за национално единство, но от друга страна това е израз за липсата на политически дебат и е, осъзнаване от обществеността, е, че изборите е, не са формално, са плод на предизборна борба. И също така е, резултатите е, до голяма степен е, потвърдиха съществуващо разпределение на силите. Установихме също, че таджикските власти са пропуснали нещо реформа на избирателния закон и това проличава в съветите, е, които бяха дадени и също така не са включени съветите от е, мисията за наблюдение пред избори, на изборите през 2002. Те се изразяваха в е, намаляване на много големите такси, която, които трябва да се плащат от всички партии и независими кандидати и също приемане на по-точни правила по отношение на избирателите, които не са включени в изборите избирателните списъци. А, има и изискване за изготвяне на точни избирателни списъци. На а, е, изборния ден ние установихме някои малки нередности, като например гласуване на цялото семейство или пък а, е, някои други дребни нарушения, но като цяло не се наблюдаваха изборни измами. Нередностите направиха впечатление на всички международни наблюдатели и те а, е, се споменават в предварителния доклад. Сега, в политическо отношение е важно да се отбележи, че нашата делегация подкрепи е, предварителния доклад на мисията за наблюдение на изборите и по време на пресконференцията е, след изборите нашата делегация имаше възможно да даде оценка и ние е, взехме думата последните политически аспекти. Подчертахме факта, че по време на изборния ден не е, е било наблюдавано насилие и натиск върху избирателите. Освен това, не наблюдавахме сред избирателите недоволство от избирателния процес и начина по който се провеждат изборите. Подчертахме също възможността на а, създаването на стабилност за Таджикистан и неговите граждани. Тази стабилност трябва да се запази, като същевременно се а, създадат повече демократични институции и демократични процедури. За това ние трябва да допринесем. Подкрепихме също един по-силен политически дебат, който да включва повече млади хора и жени. Това, което ние подкрепихме, е новият парламент на Таджикистан да се се превърне в активен и важен демократичен форум, където важните политически решения в страната да се вземат в рамките на мирен диалог. Ние отбелязахме, че Европейският парламент чрез своята делегация за отношения с Централна Азия проявява готовност да е, укрепи сътрудничеството с Таджикистан и също така отправихме сърдечна покана към новоизбрания парламент да посети, е, т.е. към негови представители да посетят Европейския парламент. Важно е също от наша страна споразумението за партньорство, което влезе в сила от 1 е, януари 2010 година да се изпълни с животи от наша страна. Накрая искам да посоча, че резултатите всъщност отговаряха на очакванията. Пибълс, Народната демократична партия под ръководство на президента Бахмон спечели изборите с 72% от гласовете. и кривайвал партии. и това трябва да се отбележи. Това е единствената легална исламистка партия в Централна Азия е, е на второ място с 7,7% и тя има две места в парламента. Други малки партии също ще бъдат представени там. Е, ръководството на Ислями Revival парти и Народната демократична партия е, имат е, в момента някои подробности, които трябва да изяснят в рамките на съдебен процес и е, също така е, ще искам да посоча изрично, е, че благодаря на целия екип, на екипа на господин Мадучи и на секретарията на легацията за подготовката на наблюдението на изборите и подкрепата по време на това наблюдение. Това беше една чудесна и много полезна работа. Искам още да посоча е, колко е важна за нас Таджикистан като страна. Там живеят 7,6 милиона души, таджики, успеки и така нататък. В Афганистан живеят 10 милиона таджики в северната част на страната. И е, това трябва да ни накара да се замислим колко важна е тази страна за нас. В цяла Централна Азия ние е, водихме дебат за проблематиката свързана с водата и там Таджикистан е един от най-важните играчи. Това означава, че аз застъпвам а, е, ние като Европейски парламент да а, е, се отнесем сериозно към това споразумение за партньорство и да създадем добра основа за сътрудничество с таджикските партньори. Благодаря. Благодаря на госпожа Егле за този доклад. Всъщност, е, колегата Петърле беше прибиден сега за изказване, но ако няма други изказвания по тази точка, тогава нека да минем към следващата точка от дневния ред, а това е Съюз за Средиземноморието. Докладчикът е господин Пейон. Quindi le prego di intervenire. Oui, monsieur le président, merci. Господин Пеон, ако обичате. va démarrer l'examen, c'est la première. Аз мисля, че трябва да се обединят мнения по този доклад. И ние, е, като Европейски парламент, още през февруари 2009 година взехме е, отношение по тази тема. Колегата Пасколяна Наполитано тогава, след е, среща на върха в Барселона, взе отношение по темата. Тогава имаше консенсус. Той беше ефективен и полезен и беше направено доста в тази насока, но междувременно нещата се промениха и сега след като имаме един застой от две години, като че ли доста неща вече не са същите. През юни имам предвид среща на върха в Барселона и номинирането на генерален секретар. Мисля, че по отношение на графика и стратегията е добре парламентът е, да вземе отношение към този процес и той наистина го прави и издига гласа си. Ние говорихме за отношенията с САЩ, с Латинска Америка и изобщо ние живеем в един многополярен свят и е, след като Европа постигна обединение, в което инвестира много енергия, сега тя трябва да насочи поглед на юг към Средиземноморието. Това в економическо отношение има значение, също и в геополитическо отношение, в демографско значение – това е зона с а, м, доста население, доста голям брой население, което очертава пред нас перспектива на мирно развитие, така че ние трябва съвсем ясно да а, кажем нашето мнение. Искам да благодаря на колегите, с които имах много полезен обмен на мнения. Докладът а, ще се гласува на пленарно заседание през май, което означава, че преди това ние трябва да дадем становище като парламент по среща на върха и това становище е съставено в този дух. Първо искам да се спра на някои принципи. Ние вече имаме опит предвид е, ситуацията от последните две години. На този фон докладът беше структуриран такъв, какъвто го виждате в момента. Първият принцип, на който искам да се спра е следния. Колегата а, е, Флотър не може да остане, защото трябва да вземе влака, но тя ми каза, че е, това, което колегите са казали е, в е, края на седмицата е правилно. Не възниква нов процес. А Имаме едно последователно продължаване на процеса от Барселона, който е, започна от 1995 година. Тогава имаше една общностна логика, която сега искаме да продължим. Втори основен принцип и това проистича като обяснение от трудностите, които имахме през миналата седмица. е свързано с регионите, където има различия в мненията, дори има военни действия. Ние знаем много добре, че осъществяването на големият социален и образователен проект – трябва да бъде фактор, който е, да служи в полза на мира. И това е нещо, което ние не трябва да забравяме предвид е, мирния процес е, и целите, за които беше създаден Съюза за Средиземноморието. Второ, Става дума за начина на вземане на решение и начина на функциониране на тази организация. Прозрачност и демокрация – това са важни принципи и ние тук в парламента трябва също е, след е, основополагащите решения през тази седмица да упражняваме парламентарен контрол върху Съюза за Средиземноморието. И след това още един въпрос, който ни засяга – и който е свързан с финансовата прогноза до 2014 година, трябва да се осигурят средства, защото Европа защото Европа или по-скоро южната и част е напусната от инвеститорите. Сега, ако ние на големи заседания приемаме грандиозни решения, грандиозни проекти, но липсва финансиране за тях, това се отразява отрицателно върху този регион и то е много по-отрицателно, отколкото ние можем да се представим и това ще бъде доста зле за южните краища на Европа. Това е което исках да посоча, няма да навлизам в подробности, но три са важните послания, които искам да изразя сега и е, това са посланията на Европейския съюз за Средиземноморието. Първо в институционално отношение, демократичната легитимност на съюза по отношение на Средиземноморието трябва да бъде гарантирана. Европейският парламент и е, парламентарната асамблея на Евромед е, тук е, има секретариат, който се занимава с е, финансирането и националните парламенти трябва да участват генералният секретар е, и заместник генералния секретар съответно се нуждаят от средства и ние говорихме с комисията по това. Това е тема, която не трябва да остава само на хартия, а трябва да се осигурят съответните средства, за да могат да се изпълняват политиките. Трето, е, което е много важно, трябва да сме в състояние да включим в тази инициатива и гражданското общество. Е, то има предложение това да стане чрез ЕИСК или чрез е, регионалните парламенти, които да участват редовно в дейността на Съюза за Средиземноморието. Това са неща, които трябва ясно да бъдат представени в взаимодействието между комисията и Съюза Средиземноморието. Второ, проектите. Има шест проекти, които бяха предложени още в самото начало. Тези шест проекта бяха окачествени от всички като интересни, намират се в различен стадий на изпълнение, но ние трябва бързо да добавим към тях нови проекти в сферата на образованието, например на студентския обмен, е, на културата и трябва в по-голяма степен, отколкото до сега, да се погрижим за всички проблеми, свързани с селското стопанство. Трябва да има обмен на мнения по това какви конкретни политики следва да се провеждат в Съюза за Средиземноморието. След това институционалния раз... въпрос е, много неотложен. Е, новата ситуация след Лисабонския договор, нарасналите правомощия, това е от една страна, но от друга страна трябва да се внимава е, държавните и правителствени ръководители през юни да получат необходимите средства и финансите до 2013 година да не бъдат отнети от политиката за добросъзветство или е, да се е, заличава, да се зачерква средства при помощта за развитие, т.е. да няма някакви трансфери, е, да се спазва съотношението една трета, две трети и тази дългосрочна политика трябва да служи и за това в пина да, да бъде включена, всъщност тя трябва да бъде включена в финансовата прогноза 2014-2020, но като парламент ние би следвало да се погрижим за това. Е, предложенията, които е, се правят, е, познаваме от отдавна, Средиземноморска банка, или пък харта за осигуряване на инвестиции, гарантиране на инвестиции. Това са решения, които е, трябва да се изпълнят, за да се гарантира финансовата изпълнимост на проектите. Този доклад трябва да стане доклад на Европейския парламент, един открит доклад, който да бъде е, проникнат от принципа на откритост Обсъдихме някои неща с комисиите Инта и Итре. През следващите седмици и други колеги ще могат да внесат изменения. Като, разбира се, има граници по отношение на дължината на доклада, но ние искаме да видим какви са вашите предложения за изменения. Сега искам да благодаря за измененията, внесени до момента. Благодаря. Имаме дълъг списък от е, желащи да се изкажат, които много моля да бъдат съвсем кратки, не повече от минута и половина-две. Първият е колегата Мон. Благодаря, господин председателю. Поздравления не само за доклада, поздравление към докладчика, но и към обяснителните бележки към него. Аз също се интересувам от Евросредиземноморския район и Виждам, че няма да се занимаваме с процеса от Барселона поради вътрешни конфликти. Сега съвсем накратко и съвсем в практически план. Господин Пейон по част Б от обяснителната бележка не зная дали това е посланието, което трябва да изпратим ние на срещата на върха. Не трябва, според мен, ние да се грижим за въпроса за емиграцията. Трябва да се безпокоим за нея, разбира се, в Средиземноморския район, но не би било справедливо да кажем, че сме се интересували толкова от нея, колкото от сигурността. Знаем, че има различни конвенции, които са свързани с реадмисията в Средиземорския район, с Турция, с Марокко, с Алжир, но нито една от тях все още не е приключила. Но имаме подписани такива с Пакистан, Русия и Украина. Така че едва ли е правилно посланието да споменаваме това тук. Още една тема в втори параграф. Считам, че човешките права, основните свободи, и установяването на демокрация са изключително важни, но 8 член настоява да имаме добросъседски отношения с страните около нас. Не знам дали е само испанската версия, но тук се говори за основната, основния полюс, основната ос, около която се въртят нещата. Не, смятам, че това е една от осите. Защото от друга страна имаме въпроси, свързани с доброто глобално управление. Ако кажем, че има една основна ос, то тогава бихме упростили нещата. Десети параграф. Не знам дали трябва да използваме термина хармонизирам, защото тук вие говорите за хармонизиране на позициите в сферата на замеделието. Мисля, че трябва да имаме ни минимални стандарти, свързани с здравеопазването, с земеделието, но това са минимални стандарти и те трябва да бъдат общи. Благодаря, казва председателя. Господин Капа, моля ви много бързо. Благодаря. Господин председател, искам да благодаря на колегата господин Пейон за становището. Докладът на Неаполитано бе изготвен в светлината на различни опити, насочени към подпомагане на процеса от Барселона. Съвсем набързичко ще се изкаже след това няколко изменения. Знаете, че ние заклеймихме инвазията в Газа като социалисти и демократи. И ние заявихме, че Средиземноморския съюз трябва да бъде фактор за насърчаване на диалога и за постигане на мир и сигурност в Близкия изток. Поради тази причина считам, че е изключително важно в трети параграф да повторим този си призив. Знаем какви са трудностите, свързани с този процес, свързани изобщо с възобновяването на мирния процес, с това страните да седнат на една маса, да водят преговори. Така че трябва да кажем тук нещо, което да подкрепя опитите да се започнат преговори отново. На второ място, трябва много внимателно да подхождаме към въпроси, свързани с равенството между половете. Сигурно си спомняте, че имаше една втора среща, проведена в Маракеш, за укрепване ролята на жените в обществото. И всички министри и да юри де факто съгласиха с тази идея. Трябва да изразим тази под... нашата подкрепа за това и да разработим една програма за насърчаване на жени предприемачи, както и е, назначаване на повече жени в обществената администрация. Освен това, според мен, би трябвало да изразим неудовлетворението си от това колко бавно се напредва а, е, по отношение на този съюз за Средиземноморието. Смятам, че трябва да се фокусираме и върху екологични програми. Нещо като програма за изчистване на Средиземноморския регион до 2020 година, както и чистата и зелена енергия. Има няколко конференции, които се организират. Първата е следващия май за плана на Средноморието за а, слънчева енергия. Благодаря, казва председателя, господин Мавро Николас. Мавро Николас. Благодаря, господин председател. Аз също бих искал да кажа, че тази първа позиция ме удовлетворява напълно този текст за Съюза за Средиземноморието представя сериозно усилие за възобновяване на отношенията на работата в Средиземноморския басейн и мисля, че край на кращата ще бъде осигурено финансиране съответстващо на поставените цели с подкрепа от страна на държавните и правителствените ръководители, така че да е, не изтекат отново години и години е, в престой. Бих искал да посоча някои въпроси, които според мен са особено важни. Това по доклада. Най-напред въпроса за иммиграцията. Изключително важен въпрос за Южното Средиземноморие, имайки предвид, че средиземноморските държави представят е, близо 1 милиард население и значи Въпросите за иммиграцията не могат да не бъдат на дневен ред в рамките на средиземноморския диалог, както и други въпроси за проблемните зони в Средиземноморието. Разбира се, е, е, Близкия изток. Е, ние не можем чрез Съюза за Средиземноморието да уредим този проблем, но пък можем да вземем твърдо становище в посока поне да вдъхнем нова динамика на процеса на урегулиране в Близкия изток. И чрез този текст, мисля също, трябва да настояваме за категоричната подкрепа от страна на различните заинтересовани е, правителства, е, при това със своето финансово измерение. Благодаря. Благодаря. Усим Бялс бъдете колкото се може по-кратък, моля ви, тъй като в противен случай ще бъда принуден да огранича времето на всички останали. Толкова по-жалко, имайки предвид значимостта на този доклад. Политиката за Средиземноморието е важно направление на външната политика на Съюз а и по отношение на рисковата характеристика на региона. Така че би трябвало да поискаме от председателството да организира дискусията така, че да имаме възможност време всички да се изкажем както подобава. По доклада, на господин Пеян, е, документът е, е пределно ясен. Е, отличава се една картезианска, както се каза, яснота и представя много добра основа за по-нататъчна работа. Аз изцяло подкрепям ориентацията и приоритетите. На второ място трябва да се подчертае близкоисточния конфликт, понеже да се говори за 11 септември, събитията породили Иракската война и, и, и така нататък. Мисля, колкото и уместно да е, не отменя е, двоякото значение на подхода към е, Близкия изток. Както за Средиземноморието, така и е, за Съюза като цяло. По-нататък е, би трябвало но, но аз ще го кажа двустранно лично, господин Пеян, Председателят очевидно прекъсва оратора. Е, благодаря. Е, извинявайте, наистина съжалявам, че съм принуден да ви отнема думата. Аз продължава господин Обиолс. Не, аз не възразявам. Напротив, аз ви благодаря, че ми отнемате думата. Е, аз просто бих искал да е, уверя онези от вас, които все още искат да се изкажат, че ще има и друга възможност е, да се изкажете по въпроса във връзка с дискусията по измененията. На 27 март ще стане това. Давам сега думата на господин Горакис. Благодаря, господин председател. Е, имате причина да настоявате за краткост, но пък е, и е, докладчикът ще трябва да се отнесе с разбиране предвид значимия текст, който ни е представил. След като ни се представя такъв документ, господин председател, би трябвало да се даде възможност да се изкажат всички, в това число правителствата а, а защо не и парламентите на страните от Средиземноморието? Това би било изключително полезно и би очертало една далеч по-обективна картина. На второ място тук се е, е, бие тревога до някъде. Казва се, че срещата в Барселона ще бъде последната възможност за да бъде, да бъде спасена идеята за Съюза за Средиземноморието. Този тон доста императивен до някъде е, е, е, ме дразни. Едва ли рискът е чак такъв. И после аз не разбирам защо този процес напредва с такива спънки. Това някакси не ни се обяснява. И е, подобно мълчание не отговаря на висотата на очакванията е, към нас. Благодаря. Благодаря ви. Давам думата на госпожа Янако. Госпожа Хаджи Джорджо ще вземе думата. Последен. Благодаря, господин председател. Смятам, че докладът е особено важен и трябва да му посветим далеч повече време. Е, позволете ми на съвсем накратко сега да коментирам. Вярно е, че е, по-малко обръщаме внимание на правата на човека и на е, демокрацията е, в рамките на средиземноморското сътрудничество. Тоест системата е далеч по-деполитизирана в сравнение с други и това би могло да обесърчи някои политически сили от страните партньорки. Струва ми се, че е, Европейският е, съюз е, вече не е единствения репер за страните от Северна Африка. Там вече се намесват и други сили и е една клауза за правата на човека, за равенството на половете, е, за това, че те не би трябвало да бъдат маргинализирани в социалната тъкан, е текст, който е напълно необходим. Аз ще внеса съответното изменение. Е, поздравявам колегата за положените усилия, но определено трябва в отделна точка да говорим за положението на жените. По-нататък, каква е ролята на Съюза за Средиземноморието? Е, в урегулирането на близкоисточния конфликт, ако изобщо има роля. Е, по-нататък необходимо е да се говори за борбата с тероризма, е, с незаконната иммиграция. Не бива да се економисва текст. А какво да кажем за Балканите? Аз смятам, че подобни изменения биха могли да обогатят текста. Благодаря. Прекрасно, казва председателят. Господин Хаджи Георгио, благодаря, господин председател. Аз също бих искал да кажа, че трудно разбирам как Съюзът за Средиземноморието би могъл да подмине политическите въпроси. Смятам, че в края на краищата подобни опити да се отбягват щекотливите въпроси би могло да доведе до обратните на търсените резултати. Освен това, е, вече е воден дебат за ролята на Турция и, и става въпрос за това дали Съюзът за Средиземноморието приема или не приема е, участието на Турция. Знам, че е, господин Саркози е разговарял с господин Ердоган по телефона и <clears throat> значи имаме ли вече очертана представа за изхода от тези контакти? На трето място, онова, е, което особено ме интересува, е въпроса за равенството на половете. Това трябва да се каже, този въпрос трябва да бъде засегнат. Е, въпрос, който е особено важен по очевидни причини. И в заключение нека кажа, че аз знам, че страните от е, Северна Африка, от, т.е. страните от Южното Средиземноморие, са поискали финансова подкрепа от Европейския съюз за изграждане на, на полицейските е, е, сили за противодействие е, на незаконната миграция при източник. Благодаря. Давам думата на докладчик. Господин Пеян. Уважаеми колеги, благодаря ви за бележките. Вярно е, че до някъде съм разочарован, господин председател, тъй като очаквах, имайки предвид значимостта на текста, е, да, да, да чуя повече колеги. Е, е, а между другото, мнозина от тях имат и връзки, и контакти с страните от Средиземноморието и са особено компетентни да се произнесят по въпроса. Надявам се, че ще имаме наистина още една възможност е, съвсем накратко. Предварително се извинявам на колегите, според които говорих твърде дълго, но е, е, не очаквах това да, да ограничи вашето време. Съвсем накратко за Съюза за Средиземноморието. Това е една особена инициатива, която не подменя останалите политически инициативи на Европейския съюз по отношение на страните от юг. Съюзът за Средиземноморието няма следователно за цел да урегулира всички проблеми. И ако по този начин подхождаме към, Евро... към, към Съюз за Средиземноморието, това би било най-сигурният начин да е, доведем начинанието до провал. Ако Извиняваме се, в микрофона на оратора се намесват разговори, които правят особено трудно разбирането му. Така, що се отнася е, до мира, както за европейския е, проект, например, <clears throat> ние търсихме европейския е, мир възоснова на конкретни проекти, знаете за общността за въглища и стомана. И двете страни в близкоисточния конфликт ще трябва да постигнат съгласие по конкретни проекти. И във всеки случай Съюза за Средиземноморието не би следвало да се намесва по начин, който би довел до недоразумение. Аз напълно сериозно говоря този дъх, дух, имайки предвид опита от последните две години. Ако си въобразяваме, че всичко можем отведнъж да, да е, решим, ще е, блокираме за пореден път е, е, процеса е, и след като успяхме да, да подновим отново усилията, особено е, е що се отнася до отношенията с е, Турция би било крайно неблагоприятно, ако ние е, отново сме причина за неговото блокиране. Въпросът за миграцията не може да бъде подминат. Обаче, но ние сме намерили начин да го кажем така, че останалите разговори с е, страните партньорки в рамките на Съюза Средиземноморието не би следвало да бъдат компрометирани от разговорите по този въпрос за иммиграцията. На второ място, без съмнение, въпросът за правата на човека трябва да бъде доразвит. Ние непрекъсто говорим и това едва ли изненадва е, е, по този въпрос. И разбира се, ние е, не смятаме, че всичко е казано, но това не може да бъде единственото направление. Още по-малко основното направление на Съюза за Средиземноморието. Тук става въпрос за економическо, за културно развитие, за, за, за обмена, за замърсяването на Средиземноморието и така нататък. Това е същината на Съюза за Средиземноморието. Е, същото въжи и за равенството на половете. Вижте, тук не става въпрос за обославяне, за, за, за поставяне на условия. Тук не става въпрос за политиката за добросъседство, в рамките на която поставяме условия за отпускането на помощ. Тук става въпрос за е, едно равнопоставено многостранно сътрудничество. Да, разбира се, можем да развиваме една или друга е, политика, но не е, с онази условност, е, е, с която се характеризира политиката на добросъседство. И разбира се, трябва да припотвърдим волята си, а тя е широко известна, процесът на Съюза за Средиземноморието да допренесе за постигането на мир в Близкия изток. Между другото, има и други области на мир, в, в други е, страни, е, за които не се говори е, чак толкова много, но, но където проблемът за постигането на мир е не по-малко остър. И отново предупреждавам, не би следвало да натоварваме Съюз за Средиземноморието с задачи, които не са му присъщи. По въпроса за селското стопанство, да, наистина трябва формулировката да бъде по-прецизна и както казах преди малко, бих искал, наистина бих искал всички е, спокойно да изразяват становището си, защото тази работа, това дело трябва да бъде наше колективно дело. И аз наистина е, очаквам е, в следващата седмица да имаме повече време да обсъдим обстойно измененията. Благодаря, господин докладчик. Краен срок за изменение и допълнение 24 март на обяд. Благодаря ви.